Bene, benvenuti a tutti, saluto e И така, добре дошли на всички. Приветствам ви с добре дошли на днешното заседание. Искам да приветствам представителя на ротационното председателство, господин Савински. Това е една трета среща, която беше организирана от комисията. Среща, на която взимат участие представители на комисията, съвета и парламента. Работихме в едно конструктивно сътрудничество в рамките на трите институции и обсъждахме ОСП, както и бъдещето и развитие. Днес ще чуете презентации, които ще откликнат на нуждите и исканията на нашите граждани. много очаквания са свързани с ОСП и нейното развитие. И, ние като представители на парламента смятаме, че една такава реформа е наложителна. Това е една тема, с която Европа се занимава през последните 20 години. Една тема, която е абсолютно необходима. Е една тема, която е важна за земеделските стопани, но тази тема се обсъжда и във време на економии, съкръщаване на разходи и не трябва да се забравят и основните а, проблеми, свързани с а, сигурността на продоволствените а, верига. И не трябва да се забравя, че ресурсите са изчерпаеми и трябва да бъдат а, изразходвани ефективно. Не става въпрос само за това да се а, създаде една устойчива система. Селското стопанство в в бъдеще а, трябва да предостави сигурност на хранителните а, доставки и трябва да осигури приемственост. Трябва да се гарантира а, да се, че ще се изгради една система, която може да предостави необходимите хранителни продукти. Земеделските стопани и техните поддръжници образуват една общност, общност, която се занимава с обработката на хранителните продукти. През последните години се работи много а, по темата зелското стопанство. Тази тема беше включена в стратегията до 2020 година. Целта е, е да се дадат необходимите инструменти на селското стопанство, така че те да могат да откликнат на предизвикателствата на нашето настояще, без разбира се да се е, замърсява околната среда. Разбира се, е, целият този процес е обвързан с големи проблеми, проблем пред които сме изправени и трябва да разрешим. Комисията е, трябва да изготви един документ, който да послужи като основа за пътатъчната работа на парламента и съвета, така че да се стигне до решения, които да откликнат е, адекватно на предизвикателствата. ОСП ОСП предава една много а, важна роля на, на Европейския парламент, а също и определя важното място на Европейския парламент в а, вземането на решения. Резултатите, които а, получихме, са благодарение и със съдействието на полското председателство. Те спомогнаха за приемането на пакета, свързан с мерки в млечния сектор. И така предложенията на комисията ще могат да бъдат приложени на практика и ще отговорят на очакванията на земеделските стопани. Разбира се, ние ще подкрепим по-нататъчната работа на комисията. В дискусиите до сега знаем, че усилията са насочени върху това селското стопанство да бъде е, по-гъвкаво в бъдеще, по-функционално също така трябва да се справим с проблема, свързан с това, че някои държави оказват негативно влияние върху пазарите. искам, да се, искам да се обърна към комисията и към господин Чолуш с апел да намерят да намерят възможно най-бързо решение на проблемите в селското стопанство. Разбира се, трябва да бъдат изготвени гъвкави инструменти, така че в бъдеще по-добре да се управляват обществените блага. Как ще бъдат изпълнени политическите цели в областта на селското стопанство е един въпрос, на който все още няма отговор. В при всички положения е необходимо да бъдат създадени нови инструменти, инструменти от ново поколение, които да бъдат приложени в селското стопанство и а, които ще допринесат за преодоляване на тази трудна ситуация, в която се намира селското стопанство. И така, добре дошли тук на тази дискусия и ние ще се надяваме вие да допринесете за обогатяването на нашата работа и на а, нашата дискусия. Същевременно искам да ви кажа, че е, няма как да стигнем до е, едно решение, ако не се стигне поразумение, свързано с финансовите перспективи. Това ще е едно безсмислено усилие. Трябва да се изгради една комплексна структура и за тази цел нужда, е, имаме нужда от конкретни предложения за използването на конкретни финансови инструменти. Говорим и за дефинирането на втория стълб, тема, която, с която се занимахме по време на последната ни среща. Освен това, ние трябва да задълбочим нашите усилия в областта на селското стопанство. Ние а, сме поканали тук представители на комисията, така че а, този процес на задълбочаване, който споменах, а, да бъде още по-ефективен. Благодаря на всички колеги, които взимат днес участие в нашата дискусия. Обеден съм, че че можем да работим в дух на много добро сътрудничество за благото на всички граждани. Сега думата има комисарят Чолуш. Merci. Благодаря за въведението. Днес се провежда третата конференция в рамките на полското председателство. Така че, разбира се, тази среща се провежда след законодателното предложение на комисията. Парламентът организира в тази зала конференция, където проведохме дебат с министрите на земеделието и представители на комисията. Полското председателство организира подобна среща с различни представители на селско-стопанският отрасъл и комисията предложи да се проведе обсъждане най-вече по вижданията на експертите и на научната общност е, във връзка с реформата на общата селско-стопанска политика. Така че сега ние имаме един по-широк поглед върху нещата. От самото начало предложението беше е, много ясно и последователно предложението свързано с реформата на общата сълскостопанска политика. Мисля обаче, че сега е моментът да погледнем подробностите в това предложение и да видим по какъв начин предложените идеи могат да ни доведат до някои заключения и да ни помогнат в а, извличането на а, изводите. Така че парламентът и комисията работиха именно по тези подробности, по съдържанието, а освен това в работните групи и в съвета се проведоха допълнителни обсъждания. Така че смятам, че сега е моментът да се съсредоточим върху подробностите на направеното предложение. И а, тъй като в процеса на изготвянето на това предложение бяха ангажирани много а, представители на научната общност, всъщност от самото начало на разработването на идеята започнаха да се провеждат консултации от началото на миналата година а, и да се обсъждат идеите, които в последствие бяха поставени на вниманието на обществеността. Различни групи, групи експерти, економисти и така нататък работиха по тези предложения. Научната общност обаче също беше ангажирана. Службите към комисията организираха проучване на резултатите и въздействието от реформата, защото извън политическите решения ние трябва да помислим и какво, до какво ще доведат резултатите. И именно това беше целта на провеждането на тези проучвания. Така че днешната ни среща е посветена на представянето на тези предложения на критичния поглед на експертите. В някои случаи критиката е доста сурова, критиката към някои от инструментите. Така ще добием обаче по-ясна представа за съдържанието, за въздействието на тези предложения и ще получим един по-широк поглед. Няма да се занимаваме само с механизмите на самата реформа. Трябва обаче да не се занимаваме само с анализа на целите. Трябва да помислим какво ни е необходимо за да постигнем това, което искаме да постигнем и какво е постижимо, какво е възможно. Така че всичко това трябва да бъде взето предвид. Винаги трябва да се опитваме да постигнем компромис, който в последствие да доведе до вземането на конкретни решения. Както вече казах, трябва да намерим средния път между това, което желаем и което е възможно. Разбира се, в предложението има един основен компонент, който, а, се, който е обект на целия анализ и който а, е въпросът за конкурентноспособността на европейското селско стопанство. Не става дума само за производство на по-добри продукти а, с ограничени ресурси, но а, често пъти ние на ресурсите гледаме като на един външен компонент на анализа. Необходим ни е обаче много добър механизъм за управление на ресурсите. И това е изключително важно. Нашата конкурентоспособност трябва да бъде устойчива и трябва да има механизъм, който да осигури разбирането на необходимостта от конкурентноспособност от онези, които трябва да предоставят ресурсите. Така че точно това е в центъра на вниманието при разработването на това предложение. Освен това, трябва да обвържем производителите, земеделските стопани с пазара и с териториалните съображения. Трябва да изграждаме селско стопанство не само в вече разширения Европейски съюз, Европейски съюз, който ще има все нови и нови членове, но трябва да сме сигурни, че селско Костопанските производители ще бъдат основните двигатели на процесите и в бъдеще. Връзката с пазара вече е осъществена от определени организации и именно нашата цел е да засилим тези организации. Друго Другия подход обаче е чрез а, използването на земята, използването на ресурсите, а, които земята предоставя, за а, реализиране на а, нашия стопански потенциал. Като гледаме разглеждаме въпросите на територията, на земята, ние се занимаваме и с въпросите на, на развитието на селските райони и искаме по-добра координация с останалите политики на общността, които по един или друг начин са ангажирани с развитието на селските райони. Тоест, селско-стопанската политика и структурните фондове. Така че това е като цяло контекста, в който се разработват тези въпроси. Днес ще изслушаме и някои експерти, а след това господин Силва Родригес от главна дирекция Агри ще модерира дискусията. Преди всичко обаче искам да благодаря на полското председателство за всичко, което беше постигнато по време на полското председателство по работата върху това предложение. Искам да пожелая успех и на датското председателство, защото следващият период е периода, през който ще се работи много активно по тези предложения. Реалният процент по вземането на решения вече също върви и парламента естествено ще играе пълноправна роля в този процес. Комисията по селско стопанство вече работи по тези въпроси и трябва да е сигурно, че решенията, които се вземат, ще бъдат справедливи и ще дадат възможност на земеделските стопани максимално да се възползват от бъдещата обща селско-стопанска политика. Така че с това давам думата на Марек Савицки председател на съвета по а, земеделие и рибарство и министър а, на селското стопанство на Польша. Пане przewodniczący, пане комисажо. Господин председател, уважаеми господин комисар, дами и господа, уважаеми експерти, искам да благодаря, господин председател, най-сърдечно на вас и на Европейския парламент, че поехте предизвикателството да проведете открит дебат, посветен на обща сухостопанска политика. Цикълът от три дебата започна на 7 ноември – с представени от господин Бузик, председателя на парламента. Както каза господин комисарят, бе проведен и политически дебат и дебат с земеделските стопани. Много важно бе да привлечем в това начинание и експертите, научната общност. Искам да кажа, че научната общност винаги е била с нас. Тя е била активна по отношение на дебатите, които бяха стартирани от комисаря Чолош. Научната общност участваше много и в законодателната работа. Искам да ви благодаря за това участие. На първо място, за политиците реформата на ОСП е много важна. Нещо без което не може да се мине. След 15 години всеки е наясно, че трябва да се проведе основна реформа на ОСП. Но не винаги човек разполага с е, много време, дългосрочен поглед върху ОСП. Например, по отношение на законодателните проекти, стратегията Европа 2020, много трудно е да се представим днес как ще е положението през 2050 година. Не трябва да забравяме за продоволствените нужди на света, нещо, което само ще расте в бъдеще. Трябва да намерим решение на тези предизвикателства. И така, убеден съм, че реформата, която едва стартира сега, е стъпка в правилната посока – Сега се намираме в първоначалния етап на реформата и научната общност в Европа трябва да отговори на редица въпроси. Трябва да получим и редица предложения от тази общност е, по линия на това как да се справим с предизвикателствата и как да реализираме потенциала на европейското земеделие, за да може то да отговори на глобалните потребности. Много интересно би било да разгледаме и бюджетните аспекти. Има разнобой в становищата по този въпрос. Наистина нямаме финансови средства, за да решим всички, за да отговорим всички потребности на ОСП днес. Но в Европа ние трябва да можем да финансираме тази обща селскостопанска политика. В момента не разполагам с пълно финансиране. Три теми трябва да разгледаме днес. И е хубаво да се зададат различни въпроси по тези основни теми, да видим какви са предложенията, да се потърсят решения. Продоволствена сигурност и конкретна способност на веригата на доставките в земеделието. Това са въпроси, които разглеждаме от години насам. Също така тук искам да спомена и равносметката, която бе направена през 2008 година. Тези въпроси с други компоненти се превърнаха в нови задачи в контекста на ОСП. Продоволствената сигурност не опира до количествата само. След реформата на ОСП през 2003 година се дадох сметка, че Продоволствената сигурност трябва да се разглежда от гледна точка на екосъобразността, качеството на хранителните продукти, а също и хуманно отношение към животните. В тази връзка поставихме тежки условия на европейските фермери. Те получиха нови задължения. Много често на тях им е трудно да отговорят на всички административни изисквания и да си вършат между другото и земеделската работа. И ние наистина трябва да помислим върху конкурентоспособността. Трябва да помислим защо потребителите в Европа непрекъснато се оплакват от големите цени на хранителните продукти и също времено фермерите пък се оплакват, че не получават достатъчно пари за работата, която вършат. Това означава, че ни чака още много работа, за да решим тези проблеми. Конституирани са комисии, които отговарят за организацията на веригата на хранителните продукти в, земеделските, в земеделското стопанство. Но много важно да има политическа воля, за да се вземат необходимите решения – в цялото това начинение научната общност, експертите в земеделието трябва да предложат решения, някакви предложения, най-малкото препоръки за това какви са възможните пътища, по които можем да тръгнем. Що се отнася до устойчивото развитие, това е нещо, което се опитаме да предефинираме в контекста на земеделието днес как да произвеждаме днес, като оставим едно наследство, една чиста околна среда за идните поколения. Днес трябва да отговорим и на следния въпрос, що се отнася до екосъобразността. Комисията излязла с предложение по този въпрос. Въпросът е дали те отговарят на очакванията на гражданите и на фермерите. Знаем ли какви са очакванията на самите фермери и на гражданите? Трябва да помислим това в светлината на хуманното отношение на животните, устойчивото развитие в селското стопанство, опазването на здравето. Дали сме свършили цялата подготвителна работа в различните райони на Европейския съюз? Дали сме отговорили на всички тези въпроси? Трябва да помислим и за това какво бреме ще се стовари върху земеделските стопани. Ще продължаваме ли този процес в бъдеще и ще преосмислим целият начин на работа? Трябва да се произвежда в съзвучие с околната среда, но трябва ли да се дава някаква компенсация, плащания за земеделските стопани? Трябва да изчистим всички тези проблеми с самите земеделски стопани. Не трябва да забравяме, че всяка държава членка си има своята специфика, различни економически и селскостопански традиции. Трябва да разгледаме всички тези специфики, да се опитаме да намерим златната среда. За тази цел трябва да помислим дали ОСП е с финансовата система, която съществува в момента, ще могат да реализират потенциала на някои региони, които в момента изглеждат като заспали. Ще успеем ли да осигурим балансирано развитие навсякъде. Трябва да помислим и за миналото, каква е била продукцията в миналото, ще запазим ли традициите от миналото, особено, що се отнася до екологичните изисквания. и необходимостта да се реализира възможно най-много земеделския потенциал на Европа. Трябва да използваме част от финансовите средства и да ги насочим към райони, където с много малко паричен ресурс ще може да се постигне много добър резултат, който отговаря на средните стоености за Европа. Когато обсъждаме ОСП, трябва да се дадем въпроса дали ще можем да загърбим историческото разпределение на финансовите средства, с което толкова много сме свикнали. И да преосмислим целият процес, да помислим как най-добре да се използва бюджета на ОСП. Да помислим как може да се увеличи производителността в селското стопанство в Европа. Не искам да започнем спор по този въпрос, но когато обсъждаме ОСП и нейната реформа, не можем да действаме в изолация. Не можем да мислим само в контекста на дебата за бюджета на Европейския съюз. Както вече казах, едва ли бюджетът ще е толкова голям, че да отговори на всички потребности на ОСП. Няма да може да отводим абсолютно всички желания на земетелските стопани и на гражданите – При все това, обаче, не всички пари трябва да се насочват към производство. Просто искам да повдигна този въпрос сега и да кажа, че може би е добре да се насочат парични ресурси към развитие, конкурентна способност, защото тогава активните земеделски стопани ще могат да гарантират запазването на това развитие в бъдещето. защото земеделските стопани отговарят е, за разпределението на европейското финансиране, но и за развитието на своите стопанства. В контекста на ОСП е много важно да се подсили втория стълб, защото всичко опира до конкурентоспособността и развитието. Ако искаме Европа, която да продължава да е фактор в контекста на глобалното развитие и в бъдеще, в контекста на посрещане на продоволствените потребности, трябва да преосмислим системата за финансиране на земеделското стопанство в Европейския съюз. В заключение, много важно е учените да могат да отговорят на основния въпрос, а именно със съществуващия или с бъдещия бюджет за селско стопанство, как може да направим така, че ОСП да не дава решения свързани само с продукцията, а и с развитието и конкурентоспособността. Това въжи не само за Европейския съюз, но и за други части на света. Благодаря, Марек. Доктор Хосе Родригес има думата, генерален директор за селско стопанство. Той ще води дискусията в отделните сесии. След всяка поредица презентация ще имаме време за обсъждане. Благодаря и сега можем да започнем с дискусията. Благодаря на господин Декасро, на комисаря Чолуш, на министър Савицки. Благодаря им за уводните думи. По този начин дадохте възможност да се координира сегашния днешен дебат. В три части ще бъде разпределена днешната дискусия. Ще е, има отделни части, свързани с важните теми, които обхващат аспекти от ОСП. Изказването ще са в рамките на 10 минути и след това ще има 30 минути разположение за дискусия на съответната тема, която е била представена. Сега искам да дам думата на Джовани Анания, който е професор в университета в Калабрия. И след това и Херве Гилмарт, който е професор в научно-изследователския институт в Париж. Ще се занимават с проблемите, свързани с продоволствената сигурност и хранителната верига в рамките на 10 минути, за да можем след това да обсъдим темите. Господина Анани, имате думата. Въпросът за сигурността на продоволствието е изключително важен. Днес 1 милион, 1 милиард повече от 40% от населението на Земята е недохранено. Като разглеждаме какви са последствията на кризата, виждаме, че въпреки, че има огромно нарастване на световното население, има възможност то да бъде изхранено. Въпреки това една четвърт от населението е недохранена и както виждате от лявата страна на диаграмата, виждате броя на, не, на хората, които страдат от недохранване а отдясно виждате процента на тези хора за същия период. Това, което се наблюдава безспорно е много важен резултат. Производството на хранителни продукти се увеличава по-бързо, отколкото населението на Земята. Тоест има, достатъчно, има увеличение на храната на глава от населението. За периода от 90 до 2007 година увеличението е 34%. Но едновременно с това увеличен, е, увелич... на калориите, е, които е, са на разположение на населението, е показано на схемата има над 2500 калории на глава от населението. 2500 калории, калории на глава е а, прага за здравословно развитие, а 1900 се счита за недостатъчно. Т.е. това са хората, за които се счита, че са недохранени. Тоест, дори и при вземане на предвид на регионалните и глобални а, тенденции, Виждаме, че разполагаемостта с хранителни продукти на глава от населението се увеличила значително, но и това количество храна би било достатъчно за изхранването на всички, ако се разпределя справедливо между населението, както в световен мащаб, така и в отделните региони. Независимо от това обаче, над 1 милиард души в момента хронично не си дояждат. За да се преодолее проблема с а, сигурността на продоволствието. Не е важно да се произвежда в момента по-голямо количество хранителни продукти, а да се даде възможност на по-голям дял от населението да има достъп до хранителни продукти. В повечето случаи ограничението се свежда до липсата на финансови възможности а, за закупуване на хранителни продукти. Тоест проблемът е в бедността, а не в липсата на хранителни продукти. В рамките на Европейския съюз това определено е един а, сериозен проблем проблем. Има над 40 милиона бедни хора в рамките на Европейския съюз, които нямат достатъчно храна на масата. Сигурността на продоволствието е проблем за най-бедната част от населението. Мисля, че това е въпрос, който, с който не се занимава общата селско-стопанска политика. Това е проблем, с който трябва да се занимава политиката за подпомагане на най-бедните, така, защото те да имат достъп до хранителни продукти производството на по-голямо количество хранителни продукти няма да даде а, повече възможности на най-бедните, както в Европа, така и в развиващия се свят, да имат по-добър достъп до хранителни продукти. Като имаме това предвид, трябва обаче да имаме и предвид какви са перспективите а, пред а, продовол, хранител, а, продоволствената сигурност. В миналото беше реализирано увеличение на производството и това увеличение трябва да продължи и в бъдеще, за да отговори на потребностите на увеличаващото се население. Така че нямаме основания да бъдем оптимисти. В светлината на казаното до тук трябва да имаме предвид, че годишното увеличение на добивите на трите най-важни продукта, а именно ориз, пшеница и царевица е нещо много важно. Защо е важно това? Защото тези добиви намаляват значително в рамките на нашето проучване. Нашето проучване показва, че годишната средна годишните средни добиви на тези култури навсякъде по света намаляват. Ако помислим какви са политическите решения, които са необходими за да се осигури продоволствената сигурност, първото, което предлагам да разгледаме, е нашата основна цел, а именно целта ни да намалим бедността. Мисля, че моето послание тук е ясно. Втората Второто послание е, трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да намалим бедността. Освен това, обаче, трябва да споменем още две основни дейности. Да се помисли какво трябва да се направи в развиващите се страни. В, развиващите се страни трябва да имаме политика, която да подпомага развитието на селскостопанския сектор. Той доказва, че дава много добри резултати, както при подобряване на продоволствието, така и при намаляване на бедността. Друга основна интервенция е по-голямото участие в научно-изследователската дейност, за да се увеличат а, производителността, да се намалят разходите за производство и да се, да се подобри качеството на земеделските продукти. Мисля, че това едва ли дава голям принос към дебата за аналитичния поглед върху ОСЕ от е, съобщението на комисията пред парламента и съвета, е, съобщението по рамката на, за политиката на Европейския съюз за преодоляване на предизвикателствата по отношение на продоволствените въпроси е, от миналия май, се казва, че има много причини, които ни карат да подобрим подкрепата на зем... за земеделските стопани в рамките на Европейския съюз. Тези съображения обаче не включват намерението на ОСЕ да изхранва целия свят. Процесът на реформа в ОСЕ води до промяна на пазарната ориентация при решенията, които вземат фермерите. Подкрепата, която се предоставя от ОСЕ, във времето намалява. Това като цяло означава, че конкурентоспособността стана основната стратегическа променлива в средносрочна перспектива, която определи економическата устойчивост на европейските замеделски стопани и а, а, системи за производство на хранителни продукти. А, ОСЕ е около 30% от европейския бюджет. Но въпросите, които трябва да си поставиме, дали по този начин нашите фермери са по-конкурентни на пазара, дали преките плащания увеличават или намаляват мобилността. Аз трябва да кажа, че, трябва, че виждаме, че много земеделски стопанства се увеличават, за да могат да се използват предимствата по отношение на конкурентоспособността. Ако погледнем какви са предложенията за реформа в ОСЕ, базовите плащания и така наречените зелени плащания не отговарят на въпроса как да се подобри конкурентноспособността. Има ли обаче други компоненти, които го правят, дали са компоненти, които се занимават с тези въпроси конкретно. Един е, а, от тях е Европейския фонд за адаптиране към глобализацията в а, рамките на многогодишната, на многогодишната финансова рамка и мерките по втория стълб. Рамковата програма за научно-изследователска дейност и иновации, научно-изследователска и развойна дейност. Като цяло това са недостатъчни мерки, които не подобряват достатъчно конкурентноспособността. Необходими са още усилия, за да се подобри конкурентоспособността. Така че според мен е и ОСЕ в сегашния му вид, и реформата, предложена от, от комисията, не отиват достатъчно далече. Те всъщност правят много по-малко от необходимото, за да се помогне на европейските земеделски стопани да станат по-конкурентно способни. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря на професор Анания. Сега професор Гилмарт. Les, les diapositives sont en anglais, mais je vais parler en français pour aller plus vite en 10 minutes. Donc la... Um... Е, значи, е, презентацията ми е на английски, но ще говоря на френски. Е, няма да повтарям това, което беше казано от колегата Анания, само ще го допълня. Значи става въпрос за следното 7 милиарда. В момента трябва да бъдат изхранени през 2050 година. Броят им ще нарасне на 9 милиарда. В същото време сме правени пред екологични проблеми. Борим се с намаляване на използването на изкопаеми горива, изправени пред социални неравенства между отделните територии и в самите територии. Един милиард души страдат от недохранване на нашата планета и един милиард души пък страдат от прекомерно хранене или затластяване. Е, сега, продоволствената сигурност е, има различни проблеми в тази област. Някои неща бяха вече споменати. Е, разбира се, потреблението трябва да спомене в тази връзка. Важно е намаляване, да бъде намалена бедността, да няма прахосване на ресурси. Така че да няма дисбаланс при използването на ресурсите да бъдат използвани ефективно дори в по-богатите домакинства. И така, производството, да, обработваемите земи не достигат, трябва да се повиши добива, производителността на световно ниво, но и на европейско ниво. Има и екологични проблеми, които трябва да бъдат взети предвид. Ето защо е важно да се засилят екологичните мерки. Значи, производството трябва да е обвързано с изпълнението на екологични мерки. Още две неща, които искам да подчертая. Дори когато човек е много оптимистичен и очаква а, много голямо нарастване на производството 2030 до 2050, дори и в развиващите се страни, въпреки всичко имаме нужда от промени. А, промени от страна на страните износителки от Латинска Америка, Северна Америка към Африка и Азия. Много неща трябва да бъдат променени. Селско-стопанските цените на селскостопанските продукти ще играят съществена роля и през следващите десетилетия. Причините за това са многобройни. Това трябва да се вземе предвид, да се вземе предвид, че има търговски проблеми, проблеми свързани с колебанията на цените трябва да се имат предвид и протекционист, протекционистските мерки, взимани от отделните държави. Виждате тук и връзката на този диапозитив между производство на зърно и суров петрол. Вижда се, когато цените са относително по-низки, тогава има слаба връзка между зърното и суровия петрол, обаче когато цените са високи, тогава връзката е по-силна. Още нещо, което има значение на световно ниво и на европейско ниво, съответно, нещо, което е важно за селското стопанство. Именно то да бъде характеризирано с по-висока производителност. Е, от 1992 година се провежда реформата в ОСП и се създават някакси негативни стимули като че ли. Отделянето като процес не е ам, само по себе си. Ам, Създават се критерии, инвестиции в първия стълб, мерки във втория стълб и всичко това а, засилва екологичните мерки. Обаче има и несъответствия, дисбаланси между първи и втория стълб. Има основания а, за това, а, за това, че еко, екологичните аспекти са включени в а, областта, свързана с обработване на почвите в рамките на ОСП. Трябва да се вземат предвид и а, а, стъпките, които са били а, предприяти и са довели до напредък Както вече споменах, колебанието на цените играе важна роля. Съществуват три основни цели стабилизиране, конкурентоспособност и устойчивост. Няма да се спирам на всички по-делно. Е, всички те са обхванати от законодателните предложения по един или друг начин, но те трябва да бъдат анализирани по по-задълбочен начин, да се навлезе в е, подробности, да се преразгледа бюджета на Европейския съюз, е, бюджета свързан с ОСП, кои плащания са ефективни, кои не са, именно контрацикличните не са е ефективни и какво може да се направи в областта на конкурентоспособността. тук виждате доходите на селските стопани във Франция, но това се отнася и за цяла Европа. Още нещо, свързано с ОСП и с конкурентоспособността. Има ли наистина проблем с конкурентоспособността в производствената верига в Европа? Положителни са развитията през последните години. Забелязваме, че има стагнация в развитите държави в областта на производство на селско-стопански продукти. Очертаха се някои тенденции, които доведоха до намаляване на субсидиите, до отделянето на плащанията от производството, производителността. Когато се сравни това, което се случва в Европа или в Съединените щати, съвсем накратко може да се каже, че има частична производителност, която въобще не се наблюдава в, в Европейския съюз. Тенденциите в Съединените щати са по-добри. В Съединените щати има покачване на производителността, в Европейския съюз производителността е се е покачила слабо, обаче в новите държави членки все пак се очентава тенденция за покачване на производителността. Разбира се, има предложения за реформиране на ОСП и тези проблеми да бъдат взети предвид – Трудно е обаче нещата да, да бъдат а, разделени. Нещата свързани с, с селското стопанство и нещата свързани а, с а, продоволствената сигурност и сектора за производство на хранителни продукти. Трябва да се вземе предвид и конкурентоспособността на европейското а, земеделие на а, в световен мащаб и в тази връзка трябва да се вземе предвид приложението и реформирането на ОСП, така че да има висока производителност, висок добив и също времено да бъдат взети предвид и екологичните мерки, така че да не бъде замърсена околната среда. Има стъпки в правилната посока, трябва да се работи и в бъдеще, трябва да се заложи повече на, на партньорства, на публично-частни пар партньорства, трябва да се вземат предвид научно-изследователските проучвания, трябва да се осъществява трансфер на знания, обмен на добри практики. Трябва да се е, работи с фено е, типология, с е, ген технология. Е, за всичко това ще се е, говори за вещите 10 години. Всичко това трябва да бъде взето предвид. Цялата верига трябва да бъде интегрирана. Както казах, трябва да се осъществява публично-частно партньорство. И така, производствените разходи за трети страни, нещата са поставени под въпрос. Ние имаме един общ пазар за самите продукти, но не и за производствените фактори. Говорим за труд, за суровини и така нататък. Също времено се обсъжда въпросът свързан с производствена стагнация и факторите, които споменах, не могат така бързо да се адаптират към производството и производителността. и в тази връзка цените останаха доста високи. в отделните държави членки а, разходите за единица труд са много различни. Разходите, свързани с растениевътството, с производството на говеждо, месо и така натак. В тази връзка трябва да се мисли и за ролята на СТО. Не трябва да има <coughs> концентрация. Не трябва да се концентрираме прекалено много върху производствените разходи. Трябва да си дадем сметка колко големи трябва да са структурите в областта на селското стопанство, в сектор за производство на хранителни продукти. Трябва да си дадем въпроса как как стоят нещата с многообразието, дали има достатъчна специализация на национално ниво. Няма достатъчно предложение в тази насока в рамките на ОСП. Друго нещо, което искам да спомена е това да сме горди от европейския селско-стопански модел и Важно е във всички тези процеси да бъдат включени и европейските потребители. На последно място, селските стопани трябва да бъдат организирани по-добре. Трябва да бъдат включвани в самите преговори и преди тяхното провеждане и след тяхното приключване. На следващо място искам да спомена двойната марг... маргинализация. От една страна силите се обединяват, но пък от друга страна има голямо разделение, което се отразява негативно върху цените на крайните продукти. Трябва също да се засили и влиянието върху преговорите да се дадат повече правомощия на селските стопани. На следващо място трябва да има диверсифициране на доходите на селските стопани, да се упражнява земеделска дейност частично на, непълен, на непълна заетост. Освен това да има плащания за екологични услуги и така нататък. С всички тези мерки в краткосрочен и дългосрочен план могат да бъдат гарантирани доходите на замеделските стопани. Благодаря ви, това беше доктор Гилмар. Сега имаме време за въпроси. Въпроси към господин Ананя. също така. нека да не не използваме дискусията, за да правим коментари или да изнасяме речи, просто за да обогатим казаното до сега. Господин Дес. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин Декастро, комисария Чолос и на министъра Сависки за това, че те взимат участие в тази дискусия. Благодаря на професорите, които са дошли а, тук. Значи, сега имам въпроси към двамата професори. Вие говорихте за продоволствената сигурност, но и двамата не говорихте за новите развития в Европа и в света, за това, че има а, в определени региони, в които не се произвеждат хранителни продукти, а ам, не продукти за изхранване, а продукти за производство на е, енергия. Е, има милиони е, хектари, които ще са необходими в бъдеще. Как това ще бъде приведено в унисон с реформите в ОСП? Господин Чолос каза, че много хектари земя са били извадени от производството. И вторият въпрос, говорихте, е, че е, има достатъчно хранителни продукти на разположение, е, но трябва да имаме предвид, че през 2050 година търсенето на, на хранителни продукти се увеличи с 70%. Това го каза министър Сависки. Това трябва да го имаме предвид. Трябва да се ам, Интензивира и самата научно-изследователска дейност, която се е, провежда. Е, миналата седмица е, имаше посещение и се оказа, че са, че са създадени технологии, при които се отглеждат растения подобни на царевицата. Има оптимизиране на производството и по, по този начин ще се спасят много ресурси и енергия. Какво можем да направим, за да повушим производителността в селското стопанство? Господин Хойзли. Аз искам да се присъединя към въпросите, зададени от колегата преди мен. Вие не споменахте а, покачването на добива. Казвате, че проучванията са засилени. А, казвате, че растежа вече а, е достигнал своите предели. Значи каза, че от, от кравата не можем да добием повече от 10 000 литра или от хектар, хектар обработваме земя, не можем да добием повече от еди колко си хиляди тона зърно, пшеница обаче хранителните продукти, ако стават по-скъпи, това не значи, че ние ще, произвед, ще произвеждаме повече. Много сектори са засегнати от тази тенденция. На следващо място, как оценявате покачването на производителността в областта на производството на месо? Значи много фуражи се внасят, внасят се, внасят се големи количества соя е, повечето от е, фуражите са, са внос, е, не са произведени в рамките на Европейския съюз. Каква е връзката с ОСП? значи експерти които занимават се търговия, казват, че трябва да се вземат средства от фонда за глобализация и след това Мерко Меркосур няма да бъде вече конкурентоспособен както преди. Как ще се развие земеделското спанство в е, Европа, ако се заложи на свободни търговски отношения? Сега по отношение на ФАО има официално официално е изискване да се достигне над 70% покачване. Това според мен не е така. Господин Бове, имам три въпроса. Първо относно конкурентоспособността. Бе казано, че трябва да се увеличи да се увеличи производството, но днес се даваме сметка, че от началото на ОСП нарастването на производителността означава и по-голямо излисъче, по-голямо прохосване в хранителната верига. Значи, увеличава се производителността, но се увеличават и отпадъците. Няма смисъл да произвеждаме повече, ако това води до повече отпадъци. Това е първият ми въпрос. И на второ място, животновътство. Споменахте за променене на системата. Това е много важен въпрос, особено в контекста на глобалното затопляне, на увеличаване на количеството протеин на глава от населението. 7 категории, 7 е, калории зеленчук са необходими, за да се произведе една калория месо. Така че е, месопроизводството не е най-добрият източник на калории. Също така азота, калия, фосфатите, ресурсите. Имаме Ограничение на ресурсите. Никой не споменава за този проблем, за проблема на ограничените ресурси с калия, на калий. Относно бъдещите мобели, ще ги обвържите ли с конкурентоспособността и промени в производствените модели? Господин Калиновски, Все повече земя в Европа се използва не за производство на хранителни продукти, а за енергийни култури. Тази тенденция ще засили своя темп. Според експертите, това вече е довело до увеличение на цените на хранителните продукти. съвсем скоро ще има увеличение с 7 на 100. Ще има ли и бъдещи увеличения на цените на хранителните продукти? Тук не говорим обаче само за увеличаване на цената, а говорим за нередовност на производството на храни и климатични проблеми. Тенденциите на пазара на житни култури се отразяват върху други земеделски пазари. Не трябва ли да има повече пазарни интервенции в сектора на зърнено-житните култури? Благодаря господин Калиновски и господин Отиковски. Благодаря им следния въпрос. все по-малко е обработваемата земя в Европа. През 2007 в Полша, според Евробарометър, има близо 16 милиона хектара обработваема земя. А сега бройката вече е 15 милиона. Още по-малко е бройката, що се отнася до субсидираните парцели. Тоест, обработваемата земя намалява. Какво мислите за тези тенденции, а и за тенденциите в другите страни? Тези промени придобиват още по-голямо значение, когато имаме най-малка сума на със субсидиране на хектар. Според вас има ли такава връзка? а именно между увеличаването, намаляването на обработваемата земя и системата за субсидиране на някои райони. И всичко това води ли до намаляване на обработваемата земя, което е лошо за продоволствената сигурност. Госпожа Магенест, искам да благодаря на лекторите. във връзка с обвързването на производството и околната среда. Как се стигна до тук? Как се объркаха толкова много нещата, че сега се опитваме да изградим наново връзката между двете страни на монетата, връзка, която никога не е трябвало да бъде разрушавана. Относно споделянето на земя, Чела съм данните. Според мен комисията не е избрала най-добрия вариант. Относно конкурентоспособността на селското стопанство. В уравнението имаме и публични стоки. В глобален план се опитваме нашето земеделие да се конкурира с е, останалите само, че там подобни публични стоки не се ценят толкова, както е при нас. Така гледате на конкурентоспособността на европейското земеделие в тази връзка. И на последно място, някой спомена за фонда за глобализацията по втория стъп, като средство за изпълнение на някои от целите. Що се отнася до плащанията по първи стълб?

Искам да благодаря на господин комисар, на господин министъра и на всички лектори за участието. Искам да ви благодаря за изказванията. Получихме доста добра представа за европейското земеделие. Бе направен един критичен анализ. Но липсва нещо, по което има много очаквания, а именно решенията. Господин Ания каза, че предложението на комисията е стъпка в правилната посока, но инструментариума не е достатъчен. Та искам да разбера от какъв инструментариум според вас се нуждаем? Какво липсва в това отношение? Господин Гиломар спомена за диверсификация на производството, на земеделската дейност, но как ще стане всичко това? Не предлагате никакво решение каква е ролята на политиците? Ние ли трябва да намираме решение, след като получим информация от учените? Е, искаме се да получим малко повече помощ от научните кръгове. Да ни кажете по-конкретно от как, какви, какви ефикасни решения, какви конкретни решения липсват в продължението на комисията, ако това било доста полезно. Следващия оратор Агнес има следните въпроси. Изхвърлянето на риба на, на дъното на море, не смятате ли, че е прахосничество? Тя може да се използва за рибно брашно. Инцинирирането на месокосно брашно, според вас, не е ли много лош метод? То може да се използва като тор – и генното модифициране, смятате ли, че може да доведе до намаляване на цената на производството? Благодаря. Последния оратор, ако обичате да се представите. Педро Наро, представител съм на Асаха, Испанската асоциация на фермерите. Искам да се спра на въпроса за конкурентоспособността. Споменахте, че трябва да произвеждаме повече за по-добро управление на ресурсите. Не трябва да забравяме и третия стълб доходите на земеделските стопани. Ние трябва да защитаваме те оправданите доходи на земеделските стопани. Ако непрекъснато се намаляват цените, много трудно ще се обосновем за извършването на иновации. В контекст на увеличаване на конкурентоспособността, искам да питам господин Анания, какви са вашите конкретни предложения, за да може с реформата на ОСП да се осигури по-голям баланс между силите, които полагат земеделските стопани и други елементи от хранителната верига. На второ място, въпрос към господин Анания, връзка с екосъобразните плащания, и директните плащания. Те отговарят ли с вашата идея за конкурентоспособност? И аз като предишния колега искам да им дадете малко повече подробности. Как може да се преосмисли системата за плащане за екосъобразност, за да се повиши конкурентоспособността? На трето място споменахте за иновация и конкурентоспособност технологии, но това няма да стане, ако продължаваме да заблуждаваме европейците в тази сфера. Благодаря господин Анания и професор Гилмар. Uh, не зная колко време имаме, за да отговорим на тези изключително важни въпроси. Ще се опитам доколкото мога и ще се опитам да бъда кратък. Що се отнася до енергията? Реших да не работя, да не говоря, извинявайте, за европейската политика за подкрепа на а, биологични а, на, на еко, екосообразно земеделие. Но когато става въпрос за сигурността на продоволствието, въпросът е важен, но и а, а, трябва да знаем, че а, ако се намалява производството на хранителни продукти, ще се увеличава тяхната цена. Така че, като се абстрахираме от този въпрос, трябва да мислим не само за това какви са нашите, каква е нашата политика по отношение на биогоривата, но и по отношение на търговията с биогорива. Тук трябва да вземем предвид всички аспекти на тази политика. Едно нещо, което също трябва да вземем предвид е значението на научно-изследователската дейност по отношение на енергийният въпрос – дали можем да използваме по-малко енергия и да запазим а, същия жизнен стандарт, дали можем да инвестираме повече ресурси в научно-изследователската дейност, с цел намиране на по-добри и по-ефективни начини за производство на енергия. Така, щото да подкрепяме биогоривата по-малко и да насочим вниманието си повече към сигурността на продоволствието. Връзката между инвестициите в научно-изследователска дейност и промените в производството, промяната в добивите. Според експертите, възможностите за подобряване на производителността, не само при настоящите технологии, но и технологиите, които се използват и могат да бъдат използвани в развиващите се страни, са наистина големи. Възможностите са големи, но когато говорим за научно-изследователска дейност, не трябва да мислим само за възможното въздействие върху производителността. Трябва да мислим и за екологичните въздействия вследствие на производството на хранителните продукти навсякъде по света. Конкурентноспособността. Преди всичко, конкурентноспособността не е само а, свързана с увеличаване на производителността. Всъщност аз бих казал, че за много а, земеделски системи в Европа начинът да се подобри конкурентно способността не е толкова свързан с а, намаляване на производствените разходи, увеличаване на производителността, а по-важно е да се произвеждат по-качествени продукти и като говоря качествени, имам предвид да се отговори на потребностите, на желанията на потребителя по отношение на качеството. Има различни категории потребители обаче, които имат различни изисквания. Като се започне от най-високите стандарти и се мине през стандартите за а, хуманно отношение към животните и се стигне до по-новите продукти, които са по-предпочитани от по-богатите потребители. Има продукти, които могат да бъдат максимално ефтини, защото има потребители, за които това е най-важното. Но ако се стараем да сме конкурентоспособни, ние трябва да не се опитваме само да увеличим производителността. В различните а, земеделски системи трябва да се върви по различен път. Има различни европейски страни, в които средната ферма е с по-малко от 10 хектара. Ако там се опитваме да подобрим да намалим разходите за производство. А, това е цел, която не можем да постигнем в средносрочна перспектива. На всички системи трябва да оказваме помощ, така, защото те да намерят своя собствен път на развитие и път на оцеляване. Те трябва а, да оцелеят и от ОСП трябва да извадим всички компоненти, които намаляват мобилността. Примерно, онези, за които земеделската дейност не е най-важната дейност в семейството, трябва да се даде възможност да се прехвърлят към нещо друго, а фермите да увеличат своят размер, така че те да бъдат по-конкурентни на пазара. Инструментите по стълб 2 по отношение конкурентноспособността са ясни, а какво е положението с първия стълб? Според мен, аз споменах всичко това, за да се направи връзка между плащанията на хектар и националните ограничения. Тук не се опитваме с тази мярка да подобрим конкурентно способността. Опитваме се да дадем възможност на земеделските стопани, които продължават а, да работят в а, селски райони или в райони, при които иначе а, пазарните условия не биха им позволили да оцелеят. Имаме много добри основания да им а, даваме компенсации и това да ги а, запази. Така те ще оцелеят, а не непременно, няма непременно да подобрят конкурентоспособността си. Има трудни въпроси, разбира се. Винаги учените ще кажат, хубаво звучи всичко това, обаче елате да видите при нас как стоят нещата и се поставете на наше място, биха казали фермерите. А, мисля, че Предложенията не са достатъчно добри, защото много финансови ресурси продължават да бъдат обвързани с преките плащания. Преките плащания, според мене, разбира се, подпомагат земеделските стопани в много отношения, но това не е инструмента, който ги кара да правят необходимото, т.е. да произвеждат по устойчив и ефективен начин, а, така, защото наистина да оцелеят и да бъдат конкурентно способни в средносрочна перспектива. Така че според мен е, трябва да се намалят средствата за преки плащания, да се използват по-целеви инструменти в политиката, така, щото да се отговори на онова, което европейското общество очаква от а, земеделието от селското стопанство. Не, че настоящото предложение не е толкова целенасочено, колкото бих искал да бъде, но според мен някои от е, ресурсите, от плащанията, свързани е, за производство а, е, с цел задоволяване на общественото благо, трябва да се прави така, че да не се намалява конкурентоспособността. Тоест, трябва, разбира се, да се работи за общественото благо, но да не се създават нови проблеми. Така че, в крайна сметка, за това са именно предназначени и тези плащания. Според мен, тези ресурси трябва във времето да бъдат извадени до някъде от преките плащания и да бъдат вкарани в инструментите, които ще подпомогнат земеделските стопани да станат по-конкурентно способни. Тоест, след около 20 на години ние вече няма да трябва да говорим какво да правим с тези преки плащания, които с времето ще, ще намаляват. С това ще приключа и ще ви дам възможност сега вие да отговорите на по-трудните въпроси. Благодаря. ще се опитам да допълня казаното от колегата. За да отговорим на предизвикателството да изхраним планетата, трябва да мислим в контекста на всички останали предизвикателства, пред които сме изправени. Енергийното предизвикателство, екологичното предизвикателство и предизвикателството на неравенството. Политиката по отношение на биогоривата, например, е нещо, което се разработи, разви, защото съществуваше пазар. Имаше достатъчно биомаса, имаше достатъчно ресурси за биоенергия първото поколение биогорива не се оказа вълшебното решение. Но трябва да продължаваме да работим по други източници на енергия, без да влияем върху производството на хранителни продукти. И това не бива, разбира се, да пречи на нашето развитие от тук нататък. По втората точка, втория въпрос ограниченията в нашата конкурентно способност. Всъщност много от въпросите бяха насочени на там. В Европа като цяло основният проблем е, че за 40 години ние прилагаме един и същи модел. Този модел до тук работи прекрасно. Той е идеален модел за Европа. Има чрез селекция по-големи семена, например, които а, дават по-добра реколта. Чрез съответната селекция а, се отговаря на необходимите изисквания за торене и така нататък. Така че всичко това е идеално, но проблемът е отрицателното въздействие върху околната среда. И сега трябва да се премине към други системи. Тоест, те трябва да бъдат много по-разнообразни и да отговарят по-добре на местните условия. Трябва по-добре да използваме ресурсите, които съществуват на място. И най-важното е, а, примерно, онова, което трябва да правим в сферата на растителната защита. Да използваме по-малко пестициди и да използваме интегрирано производство и интегрирана защита. Механизмите на интегрирано производство и интегрираната защита. Всичко това е много важно, в рамките на създаването на партньорство за иновации, партньорство, в което да участват и земеделските стопани, и организациите от частния и обществения сектор, които се занимават с научно-изследователска и развойна дейност. Трябва да се запази производителността, като едновременно с това се опазва и околната среда. Разбира се, задачата никак не е лесно. Необходимо е по-голямо разнообразие, по-голяма диверсификация. Не отговарям в, на въпросите в поредността, в която която те ми бяха зададени, но въпросът е какви са предложените решения. В дългосрочна перспектива мисля, че ще имаме по-ясна представа какви услуги точно са ни необходими. Ние това ще го разберем и от гледна точка на бюджетните условия, и от гледна точка на мерките, които трябва да бъдат реализирани, а, а трябва да търсим и други ресурси. Други ресурси означава пазар за екологичните услуги, например. В някои сфери вече това съществува. Но в момента нещата са твърде локални. Трябва обаче да надхвърлим бюджетните ограничения и а, според мене това е решението. Това ще ни помогне, но ние трябва да бъдем внимателни. Това е връж... обвързано и с въпросът за конкурентноспособността на земеделския стопанин, който работи в своята ферма и живее от нея. Независимо дали става въпрос за а, млеко на дой или за добив на зърнени а, култури, този земеделски стопанин трябва внимателно да преценява разходите си и да бъде в състояние да живее от доходите, които получава от своето производство. Тук има връзка между ниските субсидии в някои региони и там земята не се използва за селскостопански нужди. Но не съм сигурен дали тук има толкова ясна връзка, защото а, от една страна земята се, а, не се работи, защото тя не е достатъчно плодородна. От друга страна, тя просто може да бъде използвана за други цели. А, така че, ако тази земя не е достатъчно добра, за да се използва за сълскостопански нужди, тя би могла да бъде използвана за нещо друго. Така че, естествено, в някои от е, новите държави членки проблемите са тежки в това отношение. Мисля обаче, че това отново ни връща до въпросът е, за законодателството за собствеността върху земята и е, всичко свързано с него. Говорихме за използването на рибно брашно, за прекалено високата производителност и производството на отпадъци. Изискванията на ФАО са качени на тяхната интернет страница. И това, което се казва, може и да е текст изготвен от служителите на ФАО, но той всъщност не ни говори много. Ние би трябвало да, удоб... да помислим за увеличаване на производството и какви са лостовете, за да вървим напред. Има решения, стига да знаем къде искаме, как, да бъдем, какво искаме да постигнем, има и много възможности. Можем да намалим отпадъците. Знаем, че е трудно тези мерки да се реализират на практика. Трябва да бъдат направени някои жертви, а на европейците това не им се иска. Примерно в Обединеното кралство се прави усилие да се намалят хранителните отпадъци. През последните две години от отпадъците са намалени с около 10% и това е успех само по себе си. Ако обаче погледнем откъде идва това намаление, ще видим, че населението и обществеността правят усилия в това отношение. Децата се учат на а, тези а, основни принципи, но основната причина е економическата криза. Така че трябва да бъдем по-скромни по отношение на амбициите си. И трябва да разгледаме всички възможни индикатори, които са включени в този процес. Благодаря много на Джовани Нания и на Анри Гомарт. С това приключваме първия панел и сега бих искал да дам думата на госпожа Анете Фрайбауър от института Фонтюнен, Хайнрих Фонтюнен, Института по проучване на селското стопанство и климата в Германия и професор Алан Баквел. Той е почетен доктор в Imperial College, Лондон. Ще се занимаем с втората тема – устойчивото развитие на европейското земеделие. Както винаги, мога ли да помоля ораторите да се ограничат до 10 минути, след което ще поставим същите ограничения и за въпросите. So, so now, um, hello everybody from my side. Um, I now have the... Добър ден на всички. Пред мен стои предизвикателството за 10 минути конкрет, да бъда конкретна, да представя решение и да вържа производството с околната среда. Ще разгледам реформата на ОСП през призмата на околната среда. So, uh, all, um, are... И е така, какви са предизвикателствата, пред които сме изправени? Трябва да мислим за 2020 година, но и за периода след това. Според последният анализ на постоянната комисия за селско стопанство е ясно, че Предизвикателствата, особено екологичните предизвикателства, пред които сме изправени, са много по-големи, отколкото мислихме преди няколко години. Тоест, изправени сме пред качествено нови промени, климатични изменения и загуба на биоразнообразие. Целата, целта за намаляване с 2 на 100 на температурата става почти неизпълнима в световен план, което означава, че нараства и самото предизвикателство. Но все пак расте и темповете на промените. Предизвикателството в европейската система е да се намери допирната точка между общественото благо, производството с цел жизненоспособно бъдеще и добро функциониране на системата на земеделието в бъдеще необходимите реакции, особено що се отнася до екологичните проблеми, загуба на биоразнообразие, ресурсни ограничения, климатични промени изискват бърза промяна и радикална промяна в производството и консумацията на хранителни продукти в Европа, за да можем да изпълним целите, които сме се поставили за намаляване на климатичните промени – На европейско равнище особено значение има биоразнообразието, качеството на водата, почвите и въздуха. В един свят, където расте риска и нестабилността, от ключово значение е нашата земеделска система да стане по-устойчива. Тоест да имаме вграждане на устойчивост в системата, а не само да се управляват рисковете. И така, какво ни дава реформата на ОСП? При подготовката на реформата бяха ясно отчетени предизвикателствата. За съжаление, в сегашното предложение за реформа липсват няколко важни елемента – по-конкретно и ясната визия за бъдещите земеделски и селски райони през 2020, къде иска да се намират нашите райони през 2020 година. Тоест трябва да имаме измерими цели, за да видим дали те са постигнати или не. Трябва да бъдем и амбициозни, като сме пред колко големи са предизвикателствата. Липсва и бюджет и политика, които да осигуряват економически ефективна устойчивост, също и ефикасна устойчивост, която да носи обществени блага. Ще се спра на този въпрос след малко. И на последно място има много документи, най-различни предложения за директиви в момента които дават много добри възможности, но и позволяват на държавите членки да запазят статуквото. И тук се нуждават една доста по-активна структура, за да се стимулират иновациите и да се стигне до наистина полезна устойчивост, което означава добрите елементи в всички тези предложения реално да бъдат използвани. И така, какви са изпълнимите цели, които могат да бъдат е, постигнати за 2020? Под изпълними има предвид не да се запази статуквото, а реални резултати. По отношение на ефективността на ресурсите и екологично обществени блага. Ефективност означава да се използват изкуствени торове, не само азотни, но и други, намаляване с минус 30 на 100, няма да се отрази на производството, ще се намалят и загубите на азот и калий от селското стопанство в същия процент. Намаляване на ерозията на почвите е залог за запазване на възможността на почвите да ни позволява да произвеждаме храни в бъдеще. Трябва да се управляват почвите и да се идентифицират уязвимите от към ерозия на почвата област, области. Климатични промени трябва да се намалят парниковите газове от селско стопанство и горско стопанство с минус 20 на 100 адаптация. С тази мярка ще се гарантира разнообразие на регионите, запазване на възможността да се намират нови пътища, когато има проблеми и рискове. А сега по-конкретно за реформата. За мен първият стълб е до голяма степен запазване на статуквото. Именно тук отиват най-голямата част от бюджетните средства в сегашното предложение – за съжаление, екосъобразността, която се предлага, не е амбициозна. Тя касае вече въведени земеделски практики в повечето земеделски райони. Въпросът е дали разкриваме допълнителни обществени блага тук. Трябва да намерим количествено измерение и според нас в количествено отношение няма никаква промяна. Според нас екосъобраз... екосъобразността не може да е мотив за преки плащания. Климатични промени почти не се засягат, те са свързани с ефикасност на ресурсите. Третият елемент – запазването на тревните площи. Тук има редица проблеми, които трябва да се отстранят. Например, какво става, ако има промяна на собствеността на земята? Може да се обработва тревната площ отново или не? зоните с екологичен фокус са много добър елемент, но не осигуряват реална възможност за запазване на биоразнообразието. Така като цяло има добри елементи, но те не са достатъчно амбициозни. Може да помислим за въвеждането на допълнителни минимални стандарти за насърчаване на биоразнообразието, качеството на водите, клим... отстраняване на климатични промени, да речеме максимален излишък на азот, е, на фосфат, да речем максимум две торища на хектар земеделска земя. Всички тези елементи могат да бъдат разгледани някъде във втория стълб, но те изискват по-широка основа, контекста на екосъобразността. Да не забравяме, че всички тези мерки имат своите разходи, които са различни. Трябва да се намери точната точния баланс между разходите и ползите. Нещо, което не е възможно при сегашната система. Идеята е да се намалят преките плащания, постепенно и парите да се използват с мерки, които са по-ориентирани към някакви резултати. Втория стъп също има много добри принципи, но и до момента се запазва статуквото с някои минуси. 25 на 100 тук средства от бюджета, които се използват. Вторият е, стълб се е доказал като полезно средство за запазване на биоразнообразието и качеството на водите. Но тук има много бюрократична тежест и мерките не са достатъчни да се спрат негативните тенденции в качеството на водите и биоразнообразието. Една от евентуалните причини е, че няма последователност при планирането и стиковката между различните политики. За да има някакви реални резултати по втория стълб, националните приоритети, стратегиите трябва да бъдат взети пред. Те определят какво ще стане – във втори стъп трябва да се скрият наистина много стимули, за да могат страните да прилагат е, мерките по него. Относно важните въпроси, климатични промени, биоразнообразие. За климатичните промени, за съжаление, мерките са погрешни. За момента имаме мерки за подмагане на площ. Така е за климатични промени, органично земеделие – Но не тук се реализира смягчаването на климатичните промени. Ефектът е почти нулев. Понякога е даже точно обратния. Ако се запазят някои пасища, ще е по-лошо за климата, отколкото ако се възстановят горите, които са били преди това там. това отношение много важна е ефективността на ресурсите, нисковъглеродната економика, управлението на органичните почви, също така трансфер на познания, иновации, особено що се отнася до потреблението на хранителни продукти, адаптация към климатичните промени – Тук е много важно да се намалят парниковите газове и именно тук трябва да се повиши процента на европейско съфинансиране. Жалко е, че се намалява съфинансирането за ОСП при реформата. Аз бях за запазване на сегашния процент 25 на 100 по отношение на мерките за подпомагане на площ, за да може да се реализират мерки, които не може да се набере достатъчно финансов ресурс. Зонирането може да помогне в това отношение и увеличаване на съфинансирането до над 80%. И така, заключенията. Първото ми заключение рисковите се увеличават. Едва ли ще се намалят температурата с 2 градуса. Началото е добро, но при сегашното ниво на амбиция се пропуска възможността за меко кацане на европейското замеделие в един свят, където растат цените и несигурността. Показах, че може да има по-високи стандарти за екосъобразността, по-висок процент на съфинансиране за екологичните мерки, много важно. И според мен е, е погрешен инструментариум за проявляване на климатичните промени в момента. Трябва да преминем от мерки за подмагане на площ към ефективност на ресурсите. Тъй като няма да решим всички проблеми с сегашната реформа, трябва да започнем да се подготвяме за бъдещите промени. Това е много важно дори и сега, да се определят ясно измерими цели за селското стопанство за 2020 и периода след това. Когато ще излезем от системата на преки плащане, ще се премине към мерки, които са по-ориентирани към резултати Нуждаем се от ефикасни мерки с намаляване на административното бреме. Тук могат да се реализират най-различни цели, на които няма да се спирам. Също така, много важно е да се реализират иновациите, за да се справим с предизвикателствата. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин. Благодаря ви, госпожо Фрайбайер. Професор Бакуел, заповядайте. Благодаря, господин председател. И благодаря на председателството на комисията и на комисията по селско стопанство към парламента за възможността да участвам в това обсъждане. От всичко казано до тук, в центъра на вниманието е темата за устойчиво развитие на европейското селско стопанство, предложението на комисията за подобряването на тази конкурентоспособност. способност. Като че ли комисията предлага три възможности за реформата на ОСП. И ам, през 2010 година се проведоха множество обсъждания с европейската общественост, за да се получи подкрепа за общата сълскостопанска политика. Основното е, че е абсолютно необходимо, политически е необходимо да се направи промяна в по-доброто, все по-доброто разпределение на ресурсите в ОСП. Така че всичко това е необходимо, но недостатъчно. Е Другото предложение на комисията за радикална реформа, всъщност единствената радикална реформа, която като че ли се споменава в Европа, беше в крайна сметка идеята да се премине от преки плащания към по-конкретна схема за подкрепа. При общественото обсъждане на ОСП тази трета а, възможност не получи а, кой знае какво внимание. Беше отхвърлено от повечето държави членки а, или въобще не беше обсъждана. Така че не можем да обвиняваме Европейската комисия, че тя прие, че има само една възможност. Това, че тази политика се а, критикува като недостатъчно амбициозна, идеята е какво да се направи. А, тук става дума първо за а, преразпределението, нещо за което няма да говоря повече. Ще говоря за екологичните или позеленяващи мерки, от които, за които смятам да говоря най-вече. И третата тема е а, целта за подкрепа на петте възможности, а именно подкрепа за някои дейности на по-активните фермери, намаляване или поставяне на таван за големите плащания, подкрепа за по-младите стопани и подпомагане на фермерите в по- неблагоприятните райони и по-малките ферми. Така че основната промяна тук е преминаването към екологични мерки. Ако не успеем да постигнем много, тогава реформата в общата сълскостопанска политика ще бъде доста трудна. Предложенията за развитие на селските селските райони са свързани, разбира се, с повече подкрепа за биоразнообразието, водите, климатичните, защитата на климата, но като че ли няма кой знае колко много повече. А тук става дума за заплахите върху втория стълб, най-вече по отношение на бюджетните разходи. Ще бъде огромна грешка, ако кажем вече не ни е необходим стълб 2 и следователно ще урежем бюджета без, безопасната Безопасният подход ще бъде да се отпусне същия бюджет на ОСП, т.е. той си работи така и така, така че да не бъде а, увеличаван. Тъй, че трябва да помислим какви са парите, които са необходими за ОСП и защо ОСП трябва да позеленява. Можем спокойно да кажем, Европа си е достатъчно екологична, достатъчно зелена, не е необходимо да се прави повече. Има и теоретични, и емпирични доказателства, че околната среда, качеството на водите, органичните вещества в почвата, емисиите и така нататък са проблеми, по които не се прави достатъчно и е околната среда страда. Ние трябва да предлагаме на, българ... на европейските политици инструменти, които да позеленят околната среда. Да можем да използваме своя основен ресурс, земеделската земя, по по-добър начин.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 проучвания в последното десетилетие, проведени в научните среди, доказват, че най-добрите резултати се постигат чрез добро управление на земята, както на сълскостопанската, така и на горската земя. Така че тези екоуслуги не са пазарни, те са резултат от е, някакви колективни действия, но в крайна сметка, ако продължаваме да работим по този начин, не бива да се шокираме от това, че нашият общ капитал ще ерозира непрекъснато. Така че, както неправителствените, така и държавните екологични организации не са много, не работят много сериозно по тези въпроси и най-важното е, че и в момента основните бенефициенти на ОСП като че ли не се занимават с този въпрос. По какъв начин трябва да се работи от тук нататък? През последните 20 години, и това съвсем не е нова тема, поне доколкото аз знае, поне 20 години се работи и говори по тези въпроси и съществува стълб 2. Той е регионално определен. Работи се като се избира от едно меню, правят се доброволни ангажименти. Това е една многогодишна програма. Тя се съфинансира и се оценява и мониторира. Това, разбира се, е обекти на някои естествени ограничения, но това са именно и силните страни на стълб 2. Стълб 2 обаче не е голям успех за нас. Оказа се прекалено бюрократизиран, прекалено сложен и това е така. Необходимо е съфинансиране, а много от държавите членки просто нямат необходимите средства за това съфинансиране. От тук нататък средствата ще бъдат още по-малко. Съфинансирането е пречка към прогреса на ОСП. Просто защото ресурсите не винаги са на лице. Стратегията от края на 90-те години е, до предложенията на комисаря Челус беше да се увеличава постоянно е, стълб 2. Сега стълб 2 дойде а, е, до края на своите възможности, защото Европейската общност не ще да го подкрепя повече и според мен най-вече причината за това е съфинансирането. И така, какво представлява идеята за позеленяването на стълб 1? Идеята е да се определят най-прости, универсални селскостопански практики, които са полезни за климата и околната среда. Трябва да ги определим и да накараме всички стопани, и под всички имам предвид наистина всички, да отговарят на основните изисквания за екологична устойчивост, като спазват определени сълскостопански практики. Винаги слушаме обвинения, че някои стопани са по-благодетелствани от други, че условията не са условия на равнопоставеност, трябва всичко да се упрости и така нататък. Трябва обаче да си зададем въпроса дали управлението на околната среда може да отговаря на тези принципи. Според мене това изисква конкретни условия, определени сълскостопански практики и а, трябва да се а, мисли за един по-обхватен подход. И затова въпросът в момента е дали въобще може да се постигне достатъчно а, еколо екологично, да са достатъчно екологични действия по стълб едно. Ако на организациите кажем, имаме намерение да дадем още 30% от ресурсите с цел екологични мерки, организациите просто няма да ви повярват, ще решат, че е дошъл дядо Коледа. Идеята обаче е тези средства да бъдат предоставени за устойчиво управление на околната среда. И това трябва да стане ясно и на обществеността като цяло, и на стопаните. Тук става дума за 21 е, милиарда годишно. 20... Средства, които ще се предоставят за екологични мерки. Когато става дума обаче за такива изказвания, трябва да сме внимателни, като обясним на обществеността, че това петкратно увеличение на средствата е обвързано с изисквания за управлението а, на земеползването. Така че повечето а, организации на земеделските стопани ще ни покажат, че има трудности. Трудности наистина има. Трябва да се борим с а, културата за а, едно, е, за отглеждането на една земеделска култура, да се опитваме да предизвикаме по-добра защита на водните ресурси и така нататък. Ако говорим за ротацията на културите, но ако ограничаваме всичко това в рамките на една година, това е трудно. Трудно е, защото диверсификацията на културите ще пречи на земеделската дейност. Има основания да кажем, че оценката на комисията не прави опит да даде количествено изражение и да обясни тези предложения на стопаните. Може би до някъде причината е, че предимствата не могат много лесно да бъдат обяснени. Другата мярка, свързана с големи с зелените площи. Целта е да се избегнат грешките, които са направени вече в Западна Европа. Там тези зелени площи бяха ликвидирани и това доведе до големи количества въглеродни емисии. По-обещаващата мярка е екологичните райони в които ще се положи грижа за местообитанията, ще се даде възможност на всички земеделски стопани да участват в запазването на зелените площи и да обединят усилията си в опазването на земята и климата, на почвата и климата. Не е ясно обаче по какъв, доколко са допустими доколко 7% от допустимите райони отговарят на изискванията. Така че, за да бъдат успешни екологичните мерки, трябва да си дадем сметка дали имаме а, коража да се върнем към доклада на Алберт Дес по а, стълб така че дали тези мерки по стълб 1 са обвързани достатъчно с мерките по стълб 2 и дали за целта имат достатъчно ресурси. Мерките, екологичните мерки дават възможност на биоземеделието да бъде включено в рамките на мерките за позеленяване по горепосочената схема. Те работят така, че да подпомагат екологичните дейности и съответно да подпомагат от позеленяването. Необходими са обаче допълнителни контролни механизми по стълб 1, за да се даде възможност на земеделските стопани, които работят по екоземеделските мерки, да се възползват от тези мерки, а онези, които не го правят, да бъдат задължени да предприемат мерки за позеленяване на дейността. Тези предложения, разбира се, могат да бъдат подобрени много. Времето ми обаче изтече и бих могъл много да говоря по какъв начин по-добре да се върви напред, но така или иначе много е важно да се каже, че това е една много важна и еволюционна мярка в рамките на ОСП. Благодаря. Благодаря ви, професор Бакуел. Сега преминаваме към въпросите. Господин Пред. Да. С голям интерес проследих и двете изказвания. Имам два въпроса. И в двете изказвания се спомена екологията, но не се спомена екологията в контекста на ОСП и а, скотовътството. Отглеждането на животни, които се отглеждат в а, а, кафези, а, където има голяма наличност на нитрати. не се говори въобще за случаите, в които животните се отглеждат на много малка площ. Голям брой животни има голяма концентрация. Първият стълб е, е от ключово значение за доходите на земеделските стопани – дали ефективността е по-голяма, когато, и, е, когато субсидиите са свързани с продажбата на селскостопанските продукти. Кога, е, има е, от една страна ниски е, цени на изходните продукти, от друга страна се субсидира самото производство. Ако този модел не се използва, няма никога да имаме едно ефективно земеделие, което да взима предвид екологичните аспекти. Ако нещата свързани с субсидиите се разяснят, то обосновката ще е по-ясна и за самите земеделски стопани. Следващия, господин Лайен. Благодаря ви. Благодаря и на двамата оратори за отличните им изказвания. Те засегнаха предизвикателства, свързани с позеленяването на първия стълб. Ние искаме този стълб да стане по-ефективен и да доведе до изпълнението на целите, които бяха споменати тук, да има по-голямо устойчивост в земеделието в първата презентация, която беше много добра, беше засегната въпросът за устойчивостта, която трябва да бъде включвана в първия стълб. Освен това, говорим за бюджетирането, което трябва да бъде включено в тези екологични мерки. Говорим и за не само за устойчивост, но говорим и за предизвикателства в Шотландия, където произхождам аз и в Обединеното кралство като цяло. Трябва да им предвид бюджетирането в контекста на изменението на климата и какви мерки са подходящи според вас. Благодаря, господин Лайон, господин Анюсън. Благодаря. Моят въпрос е отправям към Манета Фрайбауър. Защо ме изплашихте толкова много? Вие казвате, че ние можем а, да повлияем на климата чрез политическите решения тук. През последните години климата се е променил до такава степен, че има много студени зими. Миналата зима беше толкова студена, че унищожи четвърт от производството на захарно а, цвекло в Обединеното кралство. Какво можем да направим като, селско, като селски стопани, ако можем да контролираме климата, както вие казвате, за да ам, смекчим тези климатични въздействия. Вие показахте, че има нивата на азот, на нивата на азот, които се отделят в атмосферата. Е, ние е, като замеделски стопани много внимателно подхождаме с е, това какви количества азот се отделят в атмосферата и какви количества имаме право да освободим в атмосферата. Благодаря ви, госпожа Магинес. Много въпроси зададоха, ще се обидя да пита кратка. Притесни се, когато професор Бакор каза, че можем да насърчаваме разрушителни земеделски практики. Кои практики ще за такива? На второ място, съгласни ли се, че биоземеделието трябва да получи карт планш по отношение на изпълнението на критериите? Някои казаха, че той не отговаря на критериите за устойчивост. Петър Яр, мой колега, ще ме подкрепи да се позволя на земеделските стопани, също така, които се занимават с развитие на селските райони, също да получат карт планш. И на трето място. Вие сте от Обединеното кралство. Това, което казвате за бюджета, бе съвсем уместно. Но може би трябва да навлезете в малко по-голяма конкретика. Ние се надяваме, че комисията ще наделее при дискусията – но се притесняваме, защото може да не стане така. Едно е със сигурност, няма да получим повече. Няма ли се съгласите, че преди не достатъчен бюджет се опитаме да наложим много изисквания? А вместо да е точно обратното, да определим какви са изискванията и тогава да видим как да ги обезпечим бюджетно. Благодаря, господин Гесински. Благодаря. Питам се дали сте съгласни с мен. Именно при реформата на ОСП се говори за климатични промени, емисия въглероден диоксид, биоразнообразие, малки птици, пеперуди и така нататък. Но не споменате един много важен елемент, а именно земите и водите. И на второ място, непрекъснато се говори за конкурентна способност, това е много важно по линия на ефективността и ефикасността. Но конкурентоспособността опира до интенсификацията. Всички знаем за това, т.е. за мащабно производство. Тук трябва да говорим за веригата на производството и за приходите. И така, все още възможно ли е да говорим за европейския земеделски модел? Това ми е въпросът, защото с позеленяването, аз знам, че става въпрос за идентификация, Иновациите в селското стопанство означават преминаване към интензификация. Въпросът е дали да тръгнем към посока по-голяма интензификация или към посока по-голямо позеленяване. Това ми е въпросът. По кой път да поемем, за да сме по-конкурентоспособни в глобален план? А също така и за да отговорим на растящото търсене на хранителни продукти. Благодаря, господин Алинчек. Благодаря ви за презентациите. Искам да ви обърна внимание на един въпрос. Говорим за реформа на ОСП, позеленяване, 30 на 100 в първия стълб. И комисарите, експертите ни казаха, че земеделските стопани не трябва да се притесняват, защото в по-голямата си част, дори и днес, земеделските стопани имат необработваеми земи, Тоест могат да кандидатстват е, за субсидии за затревените площи, пасещата. Тези механизми няма да се променят много, но ще има голямо административно бреме за земеделските стопани, а и за държавните органи. И така, още веднъж искам да обсъдим този въпрос защото от една страна ще се предложи решение, което ще се критикува от земеделските стопани. От друга страна, експертите и, и държавните служители ще критикуват проекта като неефикасен. Заповядайте вие в дъното на залата. Благодаря. Искам да приветствам тази инициатива и този дебат. Искам да благодаря и на уважаемите колеги, които изнесоха презентации по въпросите. Ще маркирам няколко въпроса, на които не очаквам отговор в момента. Според мен е погрешно да имаме едностранен подход спрямо земеделското производство. В бъдеще земеделското производство има, има няколко аспекта. Продоволствена сигурност, суровини, И винаги ще трябва да използваме земеделието и за енергетика. Без това няма да се мине. Това е пър... на първо място. На второ място. Какво ще кажете за това, което се случва в трети страни? Има нови технологии, нови биологични проекти, които водят до качествени промени в околната среда и конкурентоспособността, позицията на пазара. Относно управлението на екологичните ресурси. Първият ми въпрос е какво можем да правим? с тези мерки? Те ще доведат ли до смягчаване на климатичните промени? Или ще са насочени само към преодоляване на ефекта от климатичните промени. Тоест, дали ще борим само с последиците, а не и с причините. Също и емисиите парникови газове. Трябва да се създадат технологии, които да са съобразени с новите климатични обстоятелства. Много важно е да се управляват следните три ресурса за е, земеделското производство. На първо място почвата. В това отношение има много проблеми в Европа, да не говорим за останата част от света. Органичното съдържание, хумуса в почвата, нивата на фосфор и калий. Един от големите про... проблеми в Европейския съюз е управлението на водите и използването им за земеделие. Това въжи особено за източна Европа. И на последно място, управлението на генетичните ресурси, основа за напредъка в средносочен план. Тук вече бе цитиран пример за Бразилия. Това са някои въпроси, които маркирам, не очаквам отговор на тях днес, но е хубаво те да бъдат обмислени, да видим Какви мерки могат да бъдат прияти в допълнение към сегашните мерки по ОСП? Според мен комисията е направила всичко възможно за периода 2014-2020 Приветствам факта, че финансовите ресурси за научно-развойна дейност, биотехнологии са увеличени и че се предвиждат средства за научно-развойна дейност в селското стопанство. Това ще реши голям брой проблеми. Благодаря и господин Навара, земеделски министр на Румъния. Сега нашите лектори, госпожа Фрайбауер, господин Бакуел. Yeah, for... Благодаря. Благодаря ви е, за големия брой въпроси, въпроси, които съдържат предизвикателства в себе си. И така, един от въпросите се отнасяше до първия стълб. Първия стълб, който включва в себе си доходите за замеделските стопани. До известна степен имаме погрешна представа за това, за какво служат плащанията по първия стълб. Не винаги цените са адаптирани към плащанията, защото понякога цените на, на земята се, се покачват и плащанията не са адаптирани към тези покачвания. Ролята на директните плащания не винаги е съвсем ясна. На второ място. Като говорим за интензифициране. производството и екологичните мерки, да, те могат да бъдат засилени, но тук е важно да се използват научните познания и технологиите. И по този начин ще се постигне повече растеж, като се използват по-малко ресурси. Ще има и допълнителна полза за това, че създава по-голяма устойчивост, по-малка зависимост от изчерпаеми ресурси и по този начин се намаляват и до известна степен влиянията върху климата. Освен това, обработването на хранителните или производството на хранителните продукти допринася за 25 10% от целия обем емисии в европейски мащаб. В някои региони земеделски стопанства дори се наблюдава излишък на моменти move to, to other farms and regions or so. This happens already to some extent in... И така, говорим за хранителни вещества, които също са обхванати от първия стълб и в рамките на този стълб трябва да бъдат въведени ограничителни мерки. В момента хранителните вещества, които са в органичните храни, не се считат за обогатители. This is a lot. And if we, uh, if we just manage to get the nitrogen and the phosphorus and the potassium... И така трябва да се затвори целият цикъл от производството на зърно до производството на самите хранителни продукти. Um, Благодаря, господин председател. Ако може аз да отговоря на някои от зададените въпроси в група. Господин Бове попита дали а, производителите ще получат необходимите приходи от това, което прове, продават. Би било прекрасно, ако е така и ще бъде още по-добре, ако потребителите са готови да а, платят за по-добро качество на околната среда, освен за храната, която си купуват. И затова биоземеделието е един класически пример, който показва, а, че има различни продукти, които отговарят на различни сегменти на пазара и някои от потребителите са готови да платят дори и за по-екологични начини а, на отглеждане на съответните хранителни продукти. За съжаление обаче това е един доста малък процент от потребителите. И за да повишим този процент, мисля, че пазарното а, а, представяне на тези продукти е нещо много важно. А иначе трябва да кажем, че а, ние а, се провалихме по отношение на маркетинга на тези услуги. Тези услуги, които приемаме за обществено благо, услуги, които предоставят а, нещо, а, което е в обществено благо, обаче се нуждаят от пазарни интервенции и ние очакваме общата съскосманска политика да го прави. Въпросът е дали тя ще го прави или ще се финансира по частен път тази инициатива. Ще се, ще се опитваме да създаваме пазари където потребителите или а, консуматорите ще си плащат за екологичните мерки. Така че във всички презентации, които чухме днес след обяд, а, става дума за това, че а, ОСП трябва да поеме една много голяма част от тези плащания, защото пазарът няма да е в състояние да го направи. А иначе ние можем да направим дълъг списък от екологични показатели, по които европейското селско стопанство има принос. В някои случаи този принос е много положителен, в други случаи обаче много отрицателно. Примерно ерозия, замърсяване, а, Именно за това бяха а, прияти и съответните законодателни а, инструменти, директива а, за емисиите, директива а, за местообитанията и така нататък. Така че въпросът е какво да правим, за да накараме а, земеделските стопани да спазват тези по-високи изисквания, съответно да им се а, предоставя по-добро възнаграждение. Дали биоземеделието трябва да се ползва от карблаж? Да, определено, според мене. Тук няма съмнение. Аз мятам, че биоземеделието вече постави, така да се каже, кръка в процепа на вратата, тъй че трябва да му се даде възможност да се развива. Има големи предимства. Тези предимства трябва да бъдат разпознати и трябва да бъдат съответно дадени стимули за тяхното развитие. Това е много важен въпрос, който трябва да бъде представен пред обществеността. Няма нищо лошо да се плаща на хората, за да работят добре, да спазват добрата практика. Въпросът е какво да се прави така, защото онези, които не следват добрата практика, да започнат да го правят и така в цяла Европа стандартите да се повишат. Това се опитваме да постигнем чрез реформата. И това ни връща към въпроса за бюджета. Защото ако приемете моят Моята теза, че трябва да позеленяват дейностите. И заключението е, всичко това са глупости, нищо не сме направили до тук. Имаме си ОСП, която твърди, че а, екологичните ползи от ОСП са на стойност 12 милиарда, така че нека да не я дискредитираме допълнително. Така че въпросът ми, е, който ни води към а, темата за бюджета, е, че а, няма да получим повече бюджет. Така че не е нужно да. Не бива и да си правим иллюзии. Не е нужно да мислим за повече. И днес след обед, през цялото време, а, се опитваме да обясним, че тези 70% от. А, основните базовите плащания се правят по наясни критерии. Това са критерии, които ни връщат към 90-те години, дори по-назад във времето и следователно логиката вече много отдавна се е загубила. Така че трябва да направим, да намерим по-ясна, по-съвременна и сигурна логика за тези плащания и да сме сигурни, че тези плащания се правят за нещо, което действително реално се предоставя. Един от полските колеги каза, трябва ли да уверим селските стопани, че това, което очакваме от тях не е прекалено трудно, че това, което вече те така и така правят, е, ще продължават да го правят и няма да има някакви нови допълнителни изисквания. Тук трябва да се постигне един много деликатен баланс и в момента комисията работи е, по този въпрос. Накрая ще кажа, че най-важното в тази реформа е дали ОСП в момента се тласка в най-подходящата посока. Позеленяването определено е подходящата посока. Работа в интерес на общественото благо сигурно е така. Но трябва да направим всички, да положим всички усилия, за да сме сигурни, че този път ще постигнем по-добри резултати. Благодаря. Bon, merci beaucoup, Ahmed Friwa много благодаря и на двамата оратори. А сега ще помоля следващите оратори да вземат местата си. А именно госпожа Катържина Завалинска от Института за земеделско развитие в Полската академия на науките и господин Хесус Консалес Регидор от Университета в Мадрид. Така че сега преминаваме към третата тема балансирано териториално развитие. Thank you very much. Uh, we... Благодаря ви. Дискусията беше структурирана по такъв начин, че аз да се фокусирам върху развитието на селските райони и тяхното управление. Това е един много важен въпрос. И ще, колегата ще навлезе в по-големи подробности по други аспекти. И така, аз се ориентирах по най-важните въпроси. Как се провежда реалното развитие? Колко небалансирано е това развитие? Това са все проблеми, които трябва да бъдат разрешени. На следващо място, как да се засили териториалното измерение на ам, земеделското развитие, развитието на селските райони, не на последно място, как да управляваме и изпълняваме териториалното развитие на практика. Териториалният подход за развитие предполага, че трябва да има фокусиране върху територията, не върху секторите. Има големи различия. Например, американския подход е абсолютно друг. Той не взима предвид отделните територии. Политиката се ориентира към най-печелившите сектори. И ние тук имаме друг подход. Значи политиката е ориентирана към териториите, където хората вече са е, там и където има потенциал за развитие. Това е един съвсем друг подход. това е един подход, свързан с териториите. Селските райони се третират като като функционални области, не като административни звена, като административни единици. Разбира се, този вид развитие означава, че местните участници са активни, местните институции и местното население работят заедно. Освен това, трябва да се мобилизира местния потенциал. Това обхваща населението, земята и капитала. Това означава ние да се опитаме да постигнем един балансиран пазар, да се постигне балансираното управление на, на почвите и земеползването. Вече беше споменато, че земеделието, когато се конкурира с добива на, на енергия, тогава се стига до конфликти. Същевременно искаме да развиваме а, туризма, селския туризъм. Ам... В а, този контекст а, управлението на развитието играе а, голяма роля и важен е също подходът, който взимам предвид териториалното развитие, а не секторното развитие. Какви са тези неравновесия, за които говорим? Ясно е, както се вижда на диапозитива, в лявата страна с структурните видове, а в дясната страна какво Какви са постиженията в рамките на тези структурни типове? първо, съществува зависимост между секторите. За съжаление, до сега, ако селските райони разчитат изцяло на земеделски на земеделска дейност, те се справят по-зле, имат по-низки постижения. Говорим тук за структури по отношение на секторите, секторите свързани с услугите, смесването между отделните сектори и в тези компилации водят до по-добри постижения. Виждате, че има много добре развити селски райони и много зле развити селски райони. Тези, които са развити добре, са тези, които са близ, близо до а, градовете, тези, които са по периферията, се развиват по-бавно, имат по-низки постижения. Поради тези две различия виждате, че източната част на Европа ем, не се справя така добре, както Централна Европа и Западна Европа. Сега, дали новите предложения за реформа ще променят картината през годините? Според мен не. На първо място, защото разликите са доста красноречиви. И новите мерки не засягат тези проблеми до голяма степен. Виждаме, че по-добре, по-добре развитите региони няма да речитат толкова много на земеделие. А виждаме, че от страна, че втория стълб е фокусира най-вече върху земеделието. Понякога може да има случаи на, на преливане на ефекта между отделните региони. Дори и малки градове могат да имат положителен ефект върху развитието на селските региони. В новото предложение се съдържа следното положение, че териториалното и регионално развитие ще вървят ръка за ръка. Обаче тези две политики, до каква степен тези имат предвид развитието на селските е, райони? Дали има съвместимост между тези две политики по този въпрос? Раз... Например, относно териториалната програма до 2020 година, развитието трябва да вземе предвид уникалните особености и характеристики. Развитието трябва да позволява структурно и социално разнообразие. Има и а, доклад, в който се казва, а, че ако позволим масово мигриране от селските райони към градовете, то ще има повече а, недостатъци, отколкото ползи. Важно е, е да се подпомогне жизнеспособността на селските райони, трудовата мобилност и така нататък. Добре е положителните ефекти от градовете да, да прелеят в селските райони и така да имат положително въздействие върху тяхното развитие. Това е, което мога да кажа териториалната и регионална политика. Сега друг а, въпрос е свързан с балансираното териториално а, развитие и с а, предизвикателствата. Сега говори се по какъв а, начин трябва да бъде регулирана тази политика, дали на централно ниво, на регионално ниво, дали да има по-голяма гъвкавост или не и така нататък. А, искам да подчертая а, значението на управлението и неговото значение при изпълнението на такава политика. На следващо място как да се ам, адаптират мерките към економическите инструменти. А, дори когато мерките са добре определени, какви са целите в крайна сметка. А, има набор от економически мерки, които са предвидени за постигането на цели, а, цели тези цели. Ам, има организации, които лансират идеята, че мерките са по-ефективни от, и по-важни от субсидиите. Трябва да има баланс между самите мерки. Програмите за, за развитие на селските райони трябва да имат по-голямо значение и да включват тези економически инструменти – Например, оказване на подкрепа на млади земеделски стопани. И тези мерки бяха свързани с преките плащания, един вид подпомагане на доходите. Това беше предишната перспектива. Сегашната перспектива е, е, е свързана с инвестиции. Виждате различните економически ем, инструменти, е, инструменти, които спомагат прилагането на заложените мерки. Сега, териториалното развитие, това е, е това е една от трите цели в рамките на ОСП. Необходими са нови показатели и нови мерки, които да бъдат приложени. Разбира се, има ем, различни проблеми на различните нива на управление. Трябва да има синергии, сътрудничество, допълняемост. Ем, реформата предвижда да има обща стратегическа рамка, е, но но а, не трябва да има разделяне на регионалната политика, политиката за развитие на селските райони. Тези политики трябва да си сътрудничат. Не трябва да има разделение на правомощията. На национално ниво а, важно е властите, които отговарят за регионалното развитие, развитие на селски региони, А, които не винаги са в почапка на едно министерство, да си сътрудничат, да има последователност и приемственост в тяхната работа. Органите, които отговарят за прилагането на мерките, също трябва да да работят съвместно. Защото економическите мерки, ако не са приложени от съответните власти, то тогава се губи техния смисъл. И а, последни заключения. А, подходът свързан с а, ориентиране към а, развитие на териториите е един добър подход. А, той а, покачва възможностите за превъзмогване а, на териториалните а, дисбаланси. Да, тези дисбаланси трябва да бъдат очертани, трябва да бъдат открити и след това да бъдат взети мерки за тяхното премахване. Трябва да се предприемат мерки за използване на местния потенциал, но това може да стане само възоснова на сътрудничество, а не на разделяне на компетенциите. Бенефициерите ще се радват да видят последователност в критериите изпълнението на прилагането на политическите инструменти. Друго предизвикателство, което все още стои на преден план с субсидиите, инвестициите, плащанията. земеделските стопани, когато те не са мнозинството в определена територия, те трябва да имат предимство. Освен това, в новото предложение е включен фокус а, върху оценката, мониторинга, наблюдението, отколкото а, фокус върху а, самите мерки, свързани с постигането на целите. Отделните процедури трябва да се изпълняват на национално а, ниво, защото отделните цели могат да бъдат из, и, е, постигани по различен начин в отделните държави членки, защото институциите, които отговарят за тяхното прилагане, са различни. Благодаря ви. Благодаря. Господин Гонзалес, имате думата. Gracias, eh, buenas tardes. Добър ден. Ще изнеса Презентацията е на испански, но текста на екрана ще е на английски. Времето напредна. Днес след обед искам да ви представя някои не толкова конвенционални гледни точки – Проблемът, който трябва да се постави днес е какво е териториалното отражение на ОСП. Тя помага ли за гарантирането на териториален баланс, както мислят някои, или независимо от своите мащаби, тази политика само влушава териториалния дисбаланс. Искам да застъпя тезата, че в Европа имаме сериозен проблем с селските райони. Днес след обед говорихме за проблемите на земеделието, различни сектори, но освен това имаме и сериозен териториален проблем, който засяга по-голямата част от територията. Комисията въведе нов инструментариум за измерването на всичко това според който проблемът засяга голям процент от населението. И така на първо място, навсякъде, във всичките селски райони на различните държави членки, като изключим някои конкретни райони, където традиционното земеделие има сериозно значение – намалява економическото значение на земеделието. Когато разглеждаме селски райони, когато ги проучваме, непрекъснато се сблъскваме с факта, че се намалява относителното економическо значение на земеделието в тези райони. Това е ясно обособена тенденция. Спадът се придружава и от следното. В множеството от тези райони, независимо от географският им облик, да речем гори, обработваеми площи и така нататък, можем да говорим за една иллюзия, географска иллюзия. Макар и да изглежда, че има обработваеми площи географски, това е просто една иллюзия хората използват други економически стопански дейности вместо растениевътство и животновътство. И следващия въпрос, който трябва да се зададем е дали ОСП помага или пречи на тези райони. Субсидиите по ОСП са концентрирани териториално, така да се каже. Така е било от край време. Ако разгледаме доклада за териториалното сближаване, ще видите, че ОСП насочва усилията си към най-производителните сектори. И така нейното териториално отражение е доста концентрирано. И то в социално отношение също така. Както и да е, не това е темата на заседанието днес. И така, въпросът е дали ОСП води до териториално сближаване или не. Дали тази политика води до изравняване на районите. И така стигам до един цитат от втория доклад за сближаването. Ефекта от ОСП е отрицателен в най-бедните райони, най-необлагодетелстваните райони. Това се потвърждава от проучването, на което се базира втория доклад за сближаването. Положението според мен се е влушило. В първия доклад бе проведен доста обстоен анализ на проблема и с времето сближаването се откъсва все повече от селските райони. Докладите за сближаването сочат, че в районите за сближаване ОСП води до намаляване на благоденствието. А сега ще се спра на тази графика, която касае отражението на сегашната политика за селските райони в Европейския съюз. Виждате економическия дисбаланс в, економи... в развитието на селските райони – и районите, където има средно ниво на доходите. В зелено са предимно селските райони и виждате, че те са, изостават с 30 пункта от така наречените междинни райони. А пък градските райони с около 25 пункта повече от междинните райони. Това показва, че има сериозен проблем с развитието на селските райони. Има доста райони, които изостават с 30% пункта от средното за Европейския съюз. Очевидно, е, че тук говоря за Европа на 27 държави членки – преди разширяването е, бройката на страните бе различна и там имаше различни видове дисбаланс. Но при Европейски съюз на 15-те разликите са по-малки и по-слабо обособени са. При Европейския съюз на 12-те разликата става пак по-голяма. 16 пункта между предимно селските райони и предимно и междинните и 51 пункта между междинните и предимно градските райони. Данните са от 2000-та година, но така или иначе според мен в момента са относими. При 27 държави членки виждаме, че има сравнително ниво на бедност в предимно районните, предимно селските райони. И е така, това е проблем, който касае най-вече селските райони. Трябва да видим какви са мащабите на бедността и как може да се реши този проблем чрез ОСП. Изобщо може ли да бъде решен чрез тази политика? При реформата на ОСП разгледан ли е този проблем? Дали е удачен подход на ОСП? Тук трябва да се вземат преди следните елементи. Акцента на селската политика не е уместен. Тя не, няма териториално измерение, нито пък е многосекторна. И на второ място ОСП и по-конкретно втория стълб, развитието на селските райони – не засягат цялото селско население. Те касаят само малък процент от е, това население. Малък процент извлича ползи от е, втория стълб. Земеделските стопани, т.е. Но някой ще каже, че тук има едно изключение, ОС 3 и 4, но както виждате на графиката, по отношение на тези оси 3 и 4, те са доста малки, с минимално значение, пък по четвърта ос няма економически субсидии. По ос 3 има много малък процент от нея по втория стълб. Така че нейното въздействие не може да е голямо. Заключението е, че политиката за селските райони определено е недостатъчна. Това се потвърждава и от графиката, с която някои от вас са запознати а именно разпределението на средствата по втория стълб на по отделните страни. Първата част е сълскостопанската част. Тя е мнозинство в някои страни и пък взема минимален процент в други. Няма да се спирам на отделни страни, но да видим моята страна, Испания или пък новите държави членките, че на нея се пада най-голям процент. Най-голяма част от средствата идва тук, от повтория стълб. Нейният дял нараства много и тя се превръща в най-голямата част. Но това, което е, е най-важно е трета ос и четвърта ос в синьо. Те се остават с минимален дял във всички държави членки. За всички 27 държави членки те се падат само 20 на 100 от втория стълб, който противоречи на териториалното измерение на политиката. Значи това са 20 на 100 от 15 на 100, т.е. за 2 или 3 процентни пункта от целия бюджет за ОСП става въпрос тук. Само такъв е процента на многосекторните елементи на политиката за селските райони. Тоест тази политика не е достатъчна и не обръща достатъчно внимание на селските райони. Да видим новото предложение, какви са новите аспекти, които предлага комисията, за да се реши проблема. Има някои нови елементи, които са доста значими и бележат стъпка напред. Има два-три нови елементи, които са важни. Първият. Планира се държавите членки да получат по-голяма гъвкавост, когато определят своите приоритети. Има 6 нови приоритети, сега за сравнение с 4 оси преди. Държавите членки могат да подписват договори за партньорства за да определят областите, в които ще отделят най-много средства, ще обръщат най-голямо внимание. Тоест държави членки имат право на преценка, когато предприемат инициатива. И един новаторски елемент, е, според мен, се осъществява по-добро съгласуване с първия стълб и преди всичко сега има възможност да се осигури финансиране от други фондове. И това е именно много важен нов елемент. Така бе през 1999 година, сега отново се връщаме към това положение – Три от четирите програми за развитие на селските райони бяха по линия на сближаването през 90-те години. Сега пак се връщаме към тази система. Тя не е нова, както казах, датира от 90-те, от 99-те година. От 90-те години. Но ако разгледаме единният регламент за всички фондове, не мисля, че намираме нещо ново. Така че положението е половинчато. Има известен напредък, но не е ясно колко голям е този напредък. Има още нещо, което се засилва с реформата. Инициативата Лидер – някой ще каже, тя вече фигурираше и преди. 5 на 100 от бюджета на втория стълб е за проекти по инициативата Лидер. Но много хора, запознати с програмата, смятат, че тази инициатива крие голям потенциал и 5% от втория стълб за инициативата Лидер няма да ни позволи да използваме максимално този потенциал. Можем да постигнем много повече с програмата Лидер. Има и някои слабости на реформата. Колегата вече ги спомена. На първо място, в доклада за оценката на въздействието, четвърто приложение, тази част касае развитието на селски райони. Ще видите, че там има съмнение, че реформата ще се отрази върху селските райони. Има съмнение дали ще има някаква ясна полза за селските райони, за тяхното развитие след реформата. Внимателно се запознах с доклада и според мен идеята е, че мерките, които се предлагат, не са нито негативни, нито положителни и отражението върху селските райони ще е слабо. Та въпросът е с тази реформа ще се постигне ли напредък или не по линия на решаването на въпроса, който поставих в самото начало, а именно задълбочаване да териториалното сближаване между селските райони. Не забравяйте, че те касае 90 на 100 от нашата територия. Ще се подобри ли сближаването или проблемът ще пресистира и в бъдеще? Финансирането също така е много малко. 14,6 милиарда евро годишно. Сумата не е малка, голяма е, но тази сума ще бъде разпределена между селските райони на 27 държави членки, така че не е кой знае колко много. Може и сами да си направите сметката. Не мога да ви кажа колко ще получи всяка отделна държава членка не съм сигурен, че политиката в селските райони ще има стабилно бюджетно обезпечение. Що се отнася до шесте приоритета на селските райони, само един, шестият, касае териториалното и многосекторното селско развитие. Аз не искам да поставям под въпрос останалите приоритети, те са важни, но искам да подчертая, че шестия приоритет не получава нужното внимание в този контекст. С това искам да премина към заключенията. И така имаме проблем. Липсва ни истинска политика за селските райони в Европейския съюз. Според мен няма съмнение, че се нуждаем от една истинска политика за селските райони, такава липсва. Имаме силна ОСП, но тя не се равнява на силна политика за селските райони. С предложените реформи най-креативният елемент е възможността за интегриране. Именно тук са най-новаторските моменти на въпросите кога ще стане това интегриране? За кога е заложена целта? През 1999 година имаше вариант са по-голямо интегриране на различните политики на Европейския съюз. Но колеги ми казаха спокойно да си караме бавно. До 2020 ще се постигне целта. Но това е много време през сегашните обстоятелства. Има една псевдополитика за селските райони, която датира от миналия век. 30 години чакаме вече една истинска политика за селските райони да види, да излезе на бял свят. И въпросът ми е единният регламент за фондовете. Дали предлага правилния отговор? Мисля, че ще има и сериозни административни проблеми при реализацията на този регламент няма да се прилага лесно. Когато има много пари, има много регулация. И се питаме цялата тази сложност до какво ще доведе. И въпросът е колко ще е финансирането на селски район, на отделен район. Колко пари ще отидат към всеки селски район, след като се създаде тази нова административна свръхструктура. Не мисля, че можем да говорим за региони по смисъл на статистиката. За аналитична цели е да, можем да говорим за райони. По статистика най-финото ниво на анализа е над но според мен ние трябва да стигнем поне до районите по НАЦ 4. Някои говорят с зоните по инициативата Лидер, но те са изкуствено създадени, не са функционално обособени, липсва хомогенност е, в начина по който са създадени зоните по инициативата Лидер. И така, за момента статистическите райони не са полезни. Те са полезни за анализа, но не и за прилагането на системата. Те не отчитат по-голямото разнообразие между районите. Трябва да добием по-подробна представа какво представляват тези райони. Нуждаем се от по-задълбочена статистика, която да задълбава до по-низки нива. И така от какво се нуждаем? От такава политика за селските райони? По първия стълб ли? Не. Не се нуждаем от рамка за политиката за селските райони в Европейския съюз. Това да. Нуждаем се от ясни политически насоки, съфинансиране, Така ще бъде отчетена реалността. Преди разширяването повече държави членки си имаха своя собствена национална политика за селските райони. И именно националните политики са по-важни от европейските. Можем да видим германския, френския, холандския, ирландския, испанския пример – там имаме национални политики за селските райони. Но какво липсва? Трябва да прокараме разграничителна линия от една страна между агри, хранително-вкусовата политика и от друга страна политиката за селските райони, която е всеобхватна, териториална по своя характер – не е достатъчно само в един от приоритетите да се говори за селски райони. И така ние се нуждаем от една обща рамкова политика за селските райони, която да ни дава насоки за развитието на тези райони, която да спомага за реализацията на практическите мерки, които ще са съобразени с спецификата на страната и районите в нея. Това е въпрос, който вече е проучен и добива гражданственост като новата селска парадигма. Колегите споменаха за териториалния подход. Той бе допълнен наскоро с едно предложение, което касае устойчивостта. Накратко ще ви кажа от какво се нуждаем. От нещо, което да опрости регулацията, уредбата, ОСП, Кохезионния фонд, за да може по-лесно да се насочат средства към политиката за селските райони. Всяка държава членка си има и национални програми. Ако разгледате графиката, вляво е посочен закона за селските райони, но не разполагаме с достатъчно ресурси. Ако се предвидят повече финансиране, ще е по-добре. Но въпросът не опира само до финансирането, а до организацията, структурата на мерките и до насоките. В каква посока се насочва целият процес? Благодаря за вниманието. Eh, Благодаря, Хесус. Имаме малък проблем. трябва някои от нас да пътуват, така че нека да дадем първо думата на полския министр, който а, гони самолет, а след това ще а, чуем и останалите. Накрая комисарът ще закрие. Заповядайте, господин министр. Благодаря, господин председател. Да, вярно, имам 10 минути и след това трябва да излеза но много благодаря за участието в този дебат. Това е серия от три обсъждания и е много важно те да се провеждат, тъй като те имат огромно значение както за потребителите, така и за стопаните. Е, става въпрос за сериозни въпроси, за сериозни проблеми. Е, всички ние разбираме, че европейското земеделие е, има трудности с конкурентноспособността. Конкурентноспособността определено е нещо, за което трябва да положим усилия. Един от е, корените на този проблем е, е системата за преки плащания. Системата все още не отговаря на нашите изисквания. Също така беше споменато, че производителността на европейските стопани спада. Вярно е. Някои от малките земеделски стопанства а, страдат. Ако се, земеделските стопани получават 60% от а, доходите си от преки плащания, очевидно няма да проявяват интерес към всичко останало, което не е в пряка зависимост с тяхното възнаграждение. А въпросът с зелените инициативи. Позеленяването на първия стълб определено ще ни даде 30% допълнителни плащания, възможно за 30% допълнителни плащания. Въпросът обаче е, че ако земеделските стопани не отговарят на изискванията, които им се поставят, те няма да имат достъп до тези средства, защото тези средства идват прав, пряко от а, обществените фондове. професор Гонзалес говори много подробно за развитието на селските райони. Той повдигна въпроса за земята, която влиза в категориите на необлагодетелствени райони. Ясно е, че 75% от преките плащания в ОСП са насочени към земята, която пряко е свързана с производството. Ние обаче ще имаме на разположение и ще имаме на разположение средства, които ще доведат до някакво равновесие. Искам да призова економистите в Европа да следят развитието на ОСП и да помислят по какъв начин тази реформа ще повлияе на различните региони. Надяваме се, че ще бъдат направени полезни предложения, че ще бъдат е, предложени решения, така щото наистина да постигнем целите, които си поставяме с реформата на ОСП. Не само увеличение, увеличение на производителността. Благодаря ви. Благодаря, министър е, Советски. А сега Имаме двама желаящи да вземат думата. Господин Сегенски има въпрос. Заповядайте. Селските райони се развиват като цяло по-бавно. Това е една характерна особеност. Това означава, че е необходима повече хармонизация по отношение на регионалната политика, на политиката за сближаване и това е също а, част от ОСП, за да имаме устойчиво а, селско стопанство. Има ли достатъчно средства за развитието на селските райони? Мисля, че ще разберете, госпожи и господа, че ние повдигаме този въпрос, за да говорим за значението на стълб 2 за новите страни членки. Тези е, страни са доста по-назад от останалите, от старите членки. И това е въпрос, който е важен. Е, в... Трябва да се анализират е, всички аспекти, не само заключенията от последните 50 години от прилагането на ОСП. Трябва да се мисли как всичко това ще повлияе на бъдещите решения за ОСП до 2020 година. Никой не говори по този въпрос. Бяха направени препратки към ОСП и решения, които би трябвало да разработим за селското стопанство. Вижте обаче какво става в, по отношение на финансовите пазари. Водят се дискусии, а селското стопанство стана цел на всякакви спекулации и то ще усети в последствие обаче по-късно промените в ОСП. Мисля, че Варшавската декларация е изключително важна, защото това е декларация, която представлява мнението на научно-изследователските среди. Това е декларацията от 6 декември 2010. Тя беше предаден, пред, предоставена и в писмен вид. Госп... Професор Вилкин също спомена той е завършил същия университет като госпожа Завалинска, която говори пред нас. Така че благодаря на всички за интелектуалните усилия и свършената работа. Много е полезно всичко, което сте направили, както от интелектуална, така и от духовна гледна точка. Благодаря ви. Господин Харп, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за дискусията, която сте организирали днес. Съвсем накратко въпроса. Първия въпрос е свързан с това. Смятате ли, че недостатъците, свързани с втория стълб, трябва да бъдат запазени в рамките на ОСП? Смятате ли, че трябва да има по-конкретни предписания за държавите членки как да разходват средствата от втория стълб. Значи първи, втори стълб а, са различни. Смятате ли вие, че трябва да има по-конкретни предписания как да се разходват средствата по втория стълб? Третия въпрос е свързан с финансирането. Първия стълб се финансира изцяло от Брюксел, втория стълб предвижда съфинансиране от държавите членки. В Германия има региони, които не могат да се справят с това съфинансиране и ще се откажат от втория стълб. Смятали, че трябва да се извършат промени и съфинансирането трябва да бъде а, е, зависимо от а, е, е, критериите, свързани с постигането на целите. Четвъртия въпрос. Тук става въпрос и за насърчаването на регионите, развитието на регионите. регионите трябва да имат право на глас, да не е правилно, когато Брюксел организира всичко в процеса на развитие на селските райони, обаче вие казахте, че тези региони, тези територии не трябва да бъдат прекалено малки. За вас какви трябва да са тези териториални единици, така че да, да имат достатъчно поле за действие от една страна и от друга страна да взимат участие в вземането на решения. Благодаря, господин председателю. По това време на деня няма да задавам толкова много въпроси, колкото ми се искаше. Стотици въпроси могат да се зададат. Аз съм докладчик по директивата за плащанията в земеделието. Благодаря за изказването. Те бяха отлични. Те разсея, разсеяха някои от нашите съмнения и затвърдиха някои от нашите убеждения. Наясно сме за това, че има нужда да се засили сътрудничеството между парламента и съвета. Има области, в които няма съгласие има стълкновения по много въпроси, но в крайна сметка имаме общи цели. Ние искаме да създадем една по-ефективна ОСП, ОСП, която да е в услуга на обществото. Искам да благодаря на всички за техните изказвания. И аз съм за изграждането на такъв консенсус, който е е, много необходим. Господин е, Дес, благодаря, господин председателю. Е, исках да взема думата от името на НЕП, като благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Всички презентации бяха изключително интереси, интересни. Исках да взема думата и да благодаря специално господин Сависки. Той си тръгна, за съжаление, но искам да му благодаря за доброто сътрудничеството с комисията Агри за това, че полското председателство изпълни с живот а, а, договорите е, на Европейския съюз. Искам да благодаря а, на господин Сависки, да благодаря на всички, да ви, желая, да ви пожелая приятни коледни и новогодишни празници на всички вас, които няма да видя до тогава. И така, още едно изказване. Chci velmi poděkovat parlamentu za uspořádání. Благодаря. Аз съм от Прага, от е, Чехия. Благодаря на парламента е, за това, че организира този дебат. Благодаря и на ораторите. Аз работя в е, изследователския, изследователския център а, за развитието на селските райони. Това, което каза господин Гонзалес, е прекрасно. А, основният проблем, според мен, при развитието на селските райони е следния. В момента няма, ам, няма регламент, няма ам, предписания от страна Европейската комисия по този въпрос. за това как да бъдат развивани селските райони. Европейски съюз се състои от 27 държави членки. Господин председател, смятате ли, че може да има един европейски подход за развитие на селските райони или сте на мнение, че Европейският съюз трябва да се ограничи в създаването на рамки, които да бъдат изпълнени на национално ниво? Благодаря сега накратко и след това ще приключим. so can... Мисля, че Хесус ще тръгва за летището. А, така че той да започне първи, като гони самолет. Два са основните въпроса. Има и други, но два са основните. Първият. Е, как трябва да бъде поставена европейската политика в рамката на общата политика? Как ще подходим по този въпрос? Тук не искам да поем функциите на комисаря. Този въпрос бе повдигнат и при дискусия още през 2003 година, когато обсъждахме ОСП и реформите в нея. И тогава се видя, че решението, което се предлага, се видя какво ще е решението, което се предлага сега. Комисарят Бърни тогава не се появи на първия ден. Говори 15 минути и след това си тръгна. И аз си казах, на всичко приключва. Няма да имаме нова политика за селските райони в рамките на ОСП. От практиката сочи, че избраното решение не бе правилно. Много време мина и все още нямаме европейска политика за селските райони. Особено пък да не забравяме, че имаше и разширяване на Съюза. Нямаме време за обсъждане на въпроса, но така или иначе той стои на дневен ред. Аз смятам, че ОСФ е до голяма степен тясно свързана с развитието на селските райони – Политиката за селските райони е многосекторна и многотериториална, но тя не е разгледана правилно в ОСП. Парламента, е, комисиите и други институции трябва да се зададат този въпрос. Отговорът е така или иначе, че това, което имаме днес, не е това, което ни трябва. Не оспорвам достатък, които са постигнати, но искам да кажа, че положението не е задоволително и този факт трябва да бъде отчетен. Междусекторният подход не е задоволителен. Положението сега е доста по-сложно от това през 1999 година. Трябва да се опитаме да съчетаем по-добре националните политики, които съществуват в момента или ще продължат да съществуват, с по-добра рамка на европейско равнище. И още нещо. Не, мисля, че трябва да планираме от Брюксел зоните над 4. Това е по-добре да бъде извършено регионално равнище, тъй като там се знае каква е спецификата и приоритетите. А рамковите мерки, големите мерки, съфинансирането и така нататък, тъй като по тези програми ще има съфинансиране, всичко това може да бъде уредено в Брюксел но се остава като проблем шестия приоритет. Член 21, 25 и 60. И това е всичко, което имаме по този въпрос. Имаме добра политика, която може да бъде подобрена, що се отнася до агро, хранително-вкусовите и агроекологичните въпроси. Но нямаме достатъчно добро покритие на проблемите, свързани с селските райони. Това е за сега, с оглед ограниченото време. Господин Чолош за заключително изказване и господин Декастро, председател на Комисията по, селски, по селско стопанство. Няма да се опитам да правя заключение, нито пък да протаквам заседанието. Днес видяхме следното. Светлината на всички предизвикателства, пред които сме изправени, за създаването на обща сълскостопанска политика в Европа, въпросите за производителността, доброто управление на ресурсите, това са очакванията на нашите граждани, изискват балансирано развитие на селските райони – Ясно е, че ОСП е необходима, но сама по себе си не е достатъчна, за да преодолее всички тези предизвикателства. Наш дълг, а и наша амбиция е да направим така, че тази политика да се използва колкото се може по-справедливо, за да се намерят отговори на тези предизвикателства. В хода на различните изказвания видяхме, че подходът не може да се базира само на паричния ресурс. Бюджетът е важен елемент, но сам по себе си не е достатъчен. Именно затова акцента трябва да бъде поставен върху научно-развойната дейност, фундаменталните и предложени изследвания и земеделските стопани. Трябва да позволим на земеделските стопани и всички фактори в селското стопанство да използват по-добре ползите, които се създават в този сектор, за да се вършат работата възможно най-добре според своите способности. Трябва също така да имаме и силна хранително-вкусова промишленост, справедливи доходи за земеделските стопани и справедливи цени за потребителя. Ето защо са необходими пазарни мерки, които касаят не само производството, но и организацията на пазара. Трябва да направим така, че да се намери пресечната точка между заложеното производство. Обсъдихме въпроса за производителността. Трябва да намерим начини увеличението на производството да не доведе до по-ниска устойчивост. Може би мерките, които се предлагат, не са достатъчни, не са идеални, но най-малко трябва да имаме достатъчна амбиция да определим тенденциите развоя на селското стопанство в бъдеще. Що се отнася до поземлените имоти, развитието на селските райони, не може Брюксел да решава кое е добро и лошо за, за хората в държавите членки. Ние създаваме възможности – възможности, които могат да бъдат използвани от държавите членки, местните и регионални власти по възможно най-оптималния начин. Няма смисъл от големи бюджети и така нататък, ако при прилагането на всичкия паричен ресурс не се осигури силна политика за селските райони заключение, ОСП може и да не е идеална, но все пак е необходима, за да се даде нов облик на целите, които сме се поставили за този сектор и за селските райони. Искам да благодаря на всички лектори, взели думата днес, които споделиха своя опит. Това е част от един дълъг процес, който съпътства реформата. Искам да благодаря на Европейския парламент, че бе домакин на заседанието и че то протече в една открита атмосфера. Това е едно, едва началото на процесът на взимане на решения. Дебата ще продължи между институциите, през 2012 ще проведем открит дебат, за да сме сигурни, че ще получим коментари от всички заинтересовани страни в този процес. В заключение искам да благодаря на преводаческите екипи, които винаги са доста търпеливи и полагат много усилия да се разбираме възможно най-добре. Благодаря на всички.